Uh, good evening, Chairman. It's very good to see you. Ден, господин председател. Много се радвам да ви видя, но имам процедурен въпрос. Мислите ли, че е възможно да намали малко отоплението? Мисля, че ние сами достатъчно ще се разгорещим. По-добре да започнем при по-ниска температура. Господин Танок, първата част вече е изпълнена. А по втората част знаете каква е делегацията във вашия кабинет. Тя е от Северна Корея, но така или иначе Ето имаме и това, което се случи в Иран – Иран отстъпи, дали няма да отстъпи сега и Северна Корея. Ето, защо не започнем да обсъждаме с корейците ядрената им програма? В началото на заседанието трябва да поздравя баронеса Аштън и господин Шмидт за постигнатия успех. Ето, виждаме, че Европейския съюз има много добра външна политика, защото без подготвителната работа, извършена на ниво ЕС, този резултат нямаше да е възможен. Ето, понякога Европейският съюз има положителен ефект. Господин Танък се включи преди да се включа микрофона. Мисля, че вие сте напълно прав. И тъй като госпожа Аштън беше отразявана по различни начини от медиите през последните години, трябва да я похваля, а имайте предвид, че принципно съм сред нейните опоненти. Така или иначе, постигнатото съгласие се отнася само за следващите 6 месеца. То е свързано с обогатяването на Иран, възможните опасности, ще видим как ще продължат нещата от тук нататък, но е постигнат напредък. Може би днес след обяда, преди заседанието, ще направим разширено заседание на бюрото. Ще трябва да направя проверка дали можем да поканим някой утре вечер, който да ни даде повече информация за споразумението. Благодаря ви. Трябва също така да ви уведомя, че президентът на Ангола отмени посещението си, това отпада от дневния ред. Но точката ще бъде доклада на госпожа Дерон за участието в специалната група в Миянмар миналия септември, участието на Европейския съюз и доклада на господин Чекла за изборите в Таджикистан. Ако нямате нищо против, разбира се. Иран вече го споменахме. Преминаваме към одобрение на протоколите. Не виждам възражение, следователно сега можем да преминем към доклада за напредъка на Албания, господин Волиянич. Моля, заемете трибуната. Колекс. Благодаря, уважаеми колеги. Както виждате, резолюцията вече е подготвена, тя е разпространена разполагате с текста. Направени са предложения за изменения. Бяха постигнати компромиси по някои изменения. Те също са представени. Искам да благодаря най-сърдечно на докладчиците в Сянка, както и на всички депутати, които представиха предложения за изменения, за да се подобри текста на резолюцията, да стане той по-ясен. Искам в частност да благодаря на Дорис Пак, на Либор, на господин Кукан, които ми помогнаха изключително много с предложения. Благодаря също специално и на секретарията на парламентарната ни комисия. Благодаря и за предложенията от страна на комисията. Благодаря най-вече на моите асистенти и на представителите на моята група, които свършиха повечето от работата и които инвестираха много усилия в изготвянето на тази резолюция. Резолюцията включва и някои предложения от НПО. За тях също искам да благодаря. Що се отнася до моите лични наблюдения и връзките ми с албанските власти, резултатите, които бяха постигнати по време на тези срещи с политици, с журналисти, с представители на НПО, с граждани на Албания, с които имах лични контакти. Мога да кажа, че бяха подготвени всички документи и бих ви приканил като комисия, както и да приканя политическите групи да приемат предложенията, резолюцията да бъде гласувана в пленарна зала по време на декемврийската сесия. Това е важно за Албания, но е важно и за парламента. Считам, че Европейския парламент трябва да заяви своята позиция по въпроса преди да се проведе срещата на съвета. Независимо какво ще бъде решението на съвета, парламентът трябва да изрази своята независима позиция. Считам, че това е особено важно. Поради тази причина бих предпочел и бих ви предложил гласуването в комисията да стане утре, ако е възможно, ако не, да се направи на 15 декември, за да имаме възможност да разгледаме доклада на 9 декември в Страсбург. И двете решения са добри. Важното е да вземем решение по въпроса през месец декември. Независимо колко детайлен е един документ, той не може да включи абсолютно всичко. Обикновено целите са две, които се поставяме. Първо, да се помогне на съответната държава, подкрепайки доклада за напредъка, изготвен от Европейската комисия, и да се предоставя допълнителни аргументи, защо съветът да даде статут на страна кандидат на Албания. Не по-малко важно е да допринесем за стабилността на региона и да укрепим позициите е, на Съюза, постиженията трябва да бъдат уважавани и трябва да бъдат е, поощрявани по пътя към присъединяване на страната към Европейския съюз. Няма съмнение, че страната е постигнала напредък. Политическата зрялост е, която е достигната, беше видима и преди две седмици правителството твърдо се противопостави на унищожаване на химически оръжия на негова територия, въпреки натиска, на който беше подложено. И считам, че ситуацията в страната е доста по-различна сега. Има доста проблеми, разбира се, които остават да бъдат решени, но трябва да отчитаме също, че до момента са разрешени също много проблеми и че кандидатурата на страната е само една стъпка в процеса на присъединяването и това не е само цел, но тази стъпка е важна, тъй като тя поставя страната под засилен контрол по време на преговорите, които могат да започнат в обозримо бъдеще. Предлагат се механизми за мониторинг, за коригиране на посоката, която да бъде следвана в реформите на страната, които са обещани от правителството на страната. Ползите са засилване на реформите, по-засилен контрол, както и подчертаване на конструктивното влияние на страната върху съседните държави. И този факт се подчертава от редица политически фактори. Относно проблемите, които трябва да бъдат разрешени. На първо място, според мен, има нужда от диалог на високо равнище в страната. Има опити в това отношение, но успехът не отговаря на очакванията ни. Проблеми има и с борбата срещу корупцията, която е доста разпространена в Албания, но не само там. На следващо място борбата с организираната престъпност. Също борбата срещу отглеждането на наркотични култури, трафика на наркотици и редица други проблеми. Но аз искрено вярвам, че с наша помощ албанският народ ще може да разреши всички тези проблеми и че ще може да превърне страната си в приятно място за живеене. Това е основната цел. Целта все пак не е просто да се стане член на Европейския съюз, а да превърнат страната си в едно приятно място за живеене. И това включва присъединяване, членство в Европейския съюз. Благодаря. Господин Кукан. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздрава господин Юли... Волянич за докладът му, който е насочен в правилната посока. Ще говоря от името на госпожа Дорис Пак, която е докладчик в Сянка от името на НП и не може да присъства тук този след обяд. Албания е страна, която има а, важно положение. Европейския съюз трябва да изпрати ясно послание, което да е ясно и единно. Не трябва да има противоречия. По време на последното ни посещение в Техерана имаше общо съгласие между членовете на отделните политически групи за това, че Албания трябва да предприеме стъпки за по-нататъчна интеграция. Докладчите в Сянка наскоро се обединиха около една идея, именно ам, обединяване на измененията в компромисни изменения. Госпожа Дорис пак подчертава, че е важно да има общо съгласие, което да подчертава препоръките в доклада за напредъка на Европейската комисия. Трябва да се отчете напредъкът отбелязан от Албания. Освен това, трябва да се да стане ясно, че прогресът, който е постигнат, трябва да бъде последван от консолидиране и изпълнение. Стъпките в тази насока трябва да бъдат ускорени. Важно е да се създаде е, подходящ политически климат, е, такъв, какъвто е, е необходим за провеждането на политически реформи. Началото на, закон, на нови законодателен период поражда безпокойство. Има необходимост от подобряване на политическия климат в страната от страна на политическите партии и други заинтересовани страни. В областта за борба с корупцията и трафика на хора, дискриминация, както и независимостта на ключовите институции на, на Албания, трябва да бъдат разгледани тези области и да бъдат отстранени съответните проблеми. Евро... Албания трябва да напредне в своите усилия за интегриране в Европейския съюз. Още веднъж благодаря на господин Волянич за неговия доклад. Относно гласуването в АФЕТ, Дорис Пак подкрепа следния подход. Да се гласува в пленарна зала през декември, а не по-късно. Това е предложение, подкрепам и аз. На 5 декември, доколкото разбрах, ще, ще е възможно от гледна точка на секретарята и аз бих подкрепил на, нещо такова, но трябва да гласуваме и в пленарна зала през декември. Благодаря, господин председателю. Следващия оратор, благодар... господин Ручек. Благодаря на Никола Воляни, че за ам, неговият така добре изготвен доклад. Господин Кукън каза, че е необходимо да има консенсус в Европейския парламент сред всички политически групи. Има такъв консенсус, той е отразен и в компромисните изменения. Относно Албания, аз искам да подчертая, че са необходими по-нататъчни реформи, консенсус е необходим между отделните политически партии. Това е необходимо, за да бъдат извършени необходимите реформи и да се отбележи напредък по пътя към присъединяване към Европа. Необходимо да има редица вътрешни реформи, които да бъдат проведени. Моята политическа група изразява становището, че трябва да се извършат реформи без забавяне. Трябва да се даде съответния статут на Албания, защото Албания извърши съответните реформи. Всички реформи са в унисон с международните стандарти. разделянето на властите е направено по надлежния начин и ние сега трябва да си изпълним нашите ангажименти, защото трябва да им окажем по-нататъчна подкрепа в техните усилия, защото страната положи много усилия, за да приведе своето законодателство в съответствие с европейското законодателство. Всичко е включено в доклада, няма да го повтарям, но това, което е важно е да дадем статут на кандидат членка на Албания. Но ще изминат години и месеци, докато бъдат извършени реформите не само на хартия, а и да бъдат приложени на практика. Относно приемането на доклада в парламента, Важно е през декември, по време на пленарното заседание, да бъде гласувано да бъде гласуван доклада. Дали ще гласуваме тази седмица в АФЕТ или другата, нека секретарята да реши, когато има готовност. Ние сме също готови, но е важно по време на пленарната сесия през декември да приемем доклада. Thank you very much. Um, благодаря ви. Ето това е наша колега, която пътува до Истанбул, изнесе реч и освен това говори по телевизията. Тя е много по-умна от мен, казва председателя. Благодаря ви, госпожа Шаке. Доста вече казаха колегите, така че аз няма кой знае какво да добавя но ми се струва, че има основания за предпазлив оптимизъм с Албания. Необходимо е същевременно да имаме предвид очакванията и на двете страни, защото мнозина от нашите граждани са на мнение, че Албания не е готова за присъединяване и наистина там има доста проблеми корупция, организирана престъпност, дискриминация и проблеми с медийните свободи и върховенството на закона. От гледна точка на Албания също се отправят някои искания но можем да кажем, че принципно има някаква зрялост по пътя на реформите и подобряване на политическия пейзаж. Струва ми се, че е необходимо ясно да заявим какво точно правим, да изпратим сигнал и да насърчим Албания в положителните реформи, като имаме предвид нейния статут на кандидат. Необходимо е постепенно да се работи и по достиженията на европейското законодателство, което ще е нелег процес. Благодаря ви. Госпожа Корнелисен. Благодаря ви, господин председател. Съгласна съм с повечето от колегите говорили до тук. Това е много важен доклад. Той определя мандата за Албания. Виждаме, че Албания положи усилия, има за какво да я похвалим. Тя изпълни 12-те препоръки, но не бива да прекаляваме с похвалите защото по време на реформите виждаме, че има и проблеми. Използването на насилие, гладните стачки се приемат за нещо нормално. Така че нека не прекаляваме с похвалите. Също времено парламентът също не беше достатъчно единен в началото. На мен самата ми се иска Албания да докаже реално, че е, работи за политическото сътрудничество между партиите. Мисля, че сега имаме компромис, който е балансиран. От една страна се отбелязва постигнатия напредък, от друга страна има доброжелателна критика и препоръки за бъдещето. В крайна сметка, мисля, че ще стигнем до един добър доклад, който ще се гласува на пленарното заседание през декември. Работя и по устно изменение, защото знаем, че има проблем с кръвните връжди и тук ни се иска да внесем изменения и след крайния срок. Този проблем засяга различните семейства. Кръвната връжда, както знаем, води до доста убийства през последните години. Има поне 50 регистрирани такива, да не говорим за нерегистрираните. Много от момчетата, например, стоят затворени вкъщи, не ги пускат на училище, за да не им се случи нещо. Още от 2005 година е въведен закон, но на практика той не е променил нищо. Изпратих текста за устното изменение на НП и социалистите и демократите и на останалите групи. Първите две подкрепиха изменението, но надявам се и останалите да го направят. Ще го предложа за гласуване. Благодаря. Uh, you, Благодаря, господин председател. Аз също от името на ЕКР искам да благодаря на господин Бокоянич за балансирания му доклад. Но трябва също да отбележим поляризацията, избиците на насилие преди години, но трябва да поздравим също Албания за постигнатото за нещо, което се чита за нормално в държавите членки. Освен това, отношението към мълценствата, религиозните мълценства е подобрено. Тя е член на конференцията, Ислямската конференция, което е необичайно за страна, която е, е, има толкова различни вероисповедания. Но трябва също да кажем, че Албания има също и много силна светска традиция. Министър-председателя е много впечатляващ. Той беше наш гост. Мисля, че той се извлякал полуки от предходното правителство да не налага е, прекалени изисквания към съседни, и ни, е, съседни държави като Македония. Приветствам точка 17 от доклада. Също съжалявам, е, че 117-то изменение, което съм внесъл, свързан е, с е, хазарта, е отхвърлено. Има забрана от страна на правителството на, на всякакви форми на хазарта, въпреки е, че хазарта може да бъде съществен приходоисточник за правителството, както е, и една форма на забавление. Аз също бих подкрепил влизането в пленарна зала на резолюцията през декември. Господин Качен, благодаря на господин Никола Волянич. Той се включи в групата на Обединената левица ГУЕ, което обогати нашия състав. Ние се нуждаехме от един активен докладчик за Албания. И бих желал да подчертая, този принос, въпреки че той се присъедини на късен етап. Считам, че неговия принос да е много важен да бъдат мобилизирани усилията на Албания, да бъдат поощрени постиженията й. Почертавайки положителните ефекти от развитието на събитията в Албания за съседните държави, Означава също, че трябва да създадем и повече а, динамика в процеса на присъединяване по Адриатическото крайбрежие. И се надявам, че ще може да се ускори този а, процес а, чрез присъединяването на Албания. Ние се нуждаем също от повече припомняния на Македония. Надявам се, че този доклад като цяло ще бъде много положителен. Благодаря на господин Волянич за отличния му доклад. Искам да се спра на две неща. Аз не разбрах точно каква е връзката между доклада за Албания и Скопие не ми стана много ясно, тъй като в Македония също е постигнат съществен напредък и ще го обсъдим, когато стигнем до доклада за напредъка на Македония. Но това не е точката, която разискваме в момента. А, аз не разбрах точно какво искаше да каже в това отношение господин Качен. На второ място, колегите от групата на зелените поставиха много засилен акцент върху смяната на правителството. Но ние тук говорим за доклад за напредъка, който е изготвен през 2013 година. През лятото обаче беше изготвен доклада от комисията и той се фокусира върху случилото се в страната през 2012 година. Бяха отправени похвали към Албания, но тези а, постижения са резултат от работата на предходното правителство. Искам да подчертая, че в този доклад се подчертава съществения напредък, постигнат от Албания през 2012 година, т.е. при предходното правителство. Приветствам също факта, че смяната на управлението стана по мирен път. Няма да се включвам в дискусия за това, кое е най-хубавото, което се е случило в страната, но господин Полселт има право. Не значи, че при смяна на правителството всичко става по-добро и то автоматично. Нашата комисия трябва ясно да заяви своята позиция. Хубаво е, че има представители на Германия и на Нидерландия. Трябва от името на нашето правителство да дадем ясното послание за това, че трябва да се предостави статут на кандидат членка на Албания и страната го е заслужила. В противен случай ще направим крачка назад. Ще се проведе същата игра, каквато беше проведена с сървите и това ще в ущърп на доверието. Обеден съм, че всичко трябва да се направи. Всичко да направим и тук, и в собствените ни страни. Господин Поселт, може и вие да вземете участие, така че нашето послание да бъде предадено по надлежния ред. Благодаря, казва председателя. Добре е, когато и на старото правителство, на социал-демократите, бъде предадено това послание. Да, за това го казвам. Знаете какво имам предвид. Искам да подчертая, че аз понякога си спомням някои неща. Господин Белден. Благодаря, господин председателю. Госпожа Корнелия си тръгва, но исках да кажа, че аз подкрепям нейното устно изменение. Преди е, време говорих с комисаря Фюле. Ставаше въпрос за е, кръвните връжди, които е, също обхващат и деца и млади хора, за съжаление – във вестника Frankfurt Allgemeine Zeitung имаше интересна статия по тази тема. Проблемът е много сериозен и става за въпрос за нещо, с което трябва да се заемат албанските власти, защото тук са засегнати и деца, деца, които трябва да бъдат в къщи и там им се преподава в собствените им домове. Те не могат да излязат. Нещо такова не може да, не трябва да бъде допускано в Европейския съюз. От името на комисията благодаря господин председателю. Бих искала да кажа няколко думи. Комисията иска да благодаря още веднъж на господин Волянич за ам, много добрия и балансиран доклад. Реформите в Албания са залегнали в работната програма на Европейския съюз. Целта е да се даде статут на кандидат членка на Албания. Благодаря на членовете на Европейския парламент, които подкрепиха това предложение за даване на такъв статут. Ясно беше изразен ангажимент от страна на Европейския съюз е, и е, също от страна на Албания правителството предприе съответните реформи. Господин Филип, господин Рама проведоха диалог на високо ниво не а, е, отдавна беше постигнат консенсус по въпроса за европейската интеграция. При последната седмица в Брюксел имаше посещение от трима албански министри, които очертаха своята визия за бъдещето на Албания. Освен това, само преди няколко дни беше проведена конференция на високо ниво на тема борба срещу корупцията бяха очертани а, конкретни действия, които да бъдат предприяти в тази насока. Относно наказателното преследване, виждаме, че има нови случаи на корупция, които са разследвани. Необходимо да се предприемат и допълнителни действия. А, в а, полицията, в областта на образованието, в митническите и данъчните власти. Има такива случаи, които трябва да бъдат разгледани. От септември до ноември Правоприлагащата агенция на Албания е положи усилия в областта на справянето с организираната престъпност. Освен това ставаме свидетели на действия, свързани с провеждането на реформи, насочени ам, към постигане на европейска интеграция. През последните три месеца Алба... Албания е увеличила своите усилия за добиване на статут на кандидат членка. Благодаря ви. Благодаря, господин председателю. Само няколко бележки с оглед на казаното от колегите. Аз изобщо не съм искал да кажа, че една промяна на правителството ще доведе непременно до цялостно подобрение. Това никъде не се случва, няма и в Албания да се случи. По-скоро в отношенията между правителството и опозицията няма диалог. Това ме притеснява. А мисля, че без диалог няма как да се върви напред. Имаше и предложено устно изменение по кръвните връжди, нещо, което не съм включил в резолюцията, макар че всички сме запознати с проблема. Просто не ми се искаше да претоварвам доклада с твърде много въпроси. Освен това, ще има, според мен, бъдещи документи, в които ще можем да обърнем внимание и на този проблем. Но съм готов да вървя по процедурата и да проведа дискусия. Един от колегите спомена религиозната търпимост. Наистина, трябва да се има предвид, че и правителството, и опозицията заявяват, че вероисповеданието е нещо лично, те не обръщат внимание на него. И трябва да кажа, че това ме изненадва, защото не го установявам в други страни на Балканите, включително не и в Харватия. А по хазарта и организираната престъпност имайте предвид, че аз съм запознат с техните усилия, които доведоха до спирането на незаконния хазарт, но знам, че никой от хазартните босове не е бил задържан, защото те са имали предварителна информация от полицията, че предстои подобна акция. Затова за мен това не е успех и не съм го включил в доклада си. От разискванията Оставам с впечатлението, че представителите на всички групи са съгласни гласуването да се проведе през месец декември. Ако не може да е утре, тогава ще е по-нататък. Нямам нищо против. Благодаря. Благодаря. Някои от политическите групи казват, че не са в състояние утре да вземат участие в гласуването. Тогава ще гласуваме на 5 декември и е, ще видим дали ще имаме възможност да внесем доклада в пленарна зала за гласуване през декември. Ако сте съгласни, добре. Ще процедираме по този начин. Следваща точка от дневния ред е свързан с доклада за Сърбия. Думата има колегата качен. Не, първо има думата. Да, може би така е по-добре. Първо. Ще направим така, че колегата Кукан да ни е, информира за срещата на 13 декември, на извинете, на 13 ноември в Белград. Сега има думата колегата Кухан и след това колегата Качин. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че наистина мога да взема думата. Проведе се първото заседание на парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране с Сърбия. Проведе се в Белград на 14 ноември. Целта беше да се установят отношения с сръбския парламент Имаме двустранна комисия възоснова на това споразумение за стабилизиране и асоцииране. Срещнахме се с лидерите на правителството, с представителите на гражданското общество. Предстояха точно изборите в Митровица няколко дни по-късно на 17 ноември и първата междуправителствена конференция, която на практика е началото на преговорите за членство. Перспективата за членство на Сърбия вече не е само обещание, а практическа процедура, която води до промени в структурите на държавата и менталитета на вземащите решения. Според нас е сигурно, че някои от препоръчваните на Сърбия реформи вече 20 години най-сетне имат възможност да се проведат. Трябва да се отбележи, че, меко казано, економиката на Сърбия е в плачевно състояние. Има огромен държавен дълг заради големите държавни субсидии. Освен това, твърде много назначения сред държавните служители. Обещаха ни драстични съкръщения, така че останахме с впечатлението, че правителството е наясно с проблема и е готово да проведе непопулярните реформи сравнително скоро. Говори се за предсрочни избори, но на мен ми се струва, че за сега не се усеща огромна нужда от тях. Разбира се, че политическото бъдеще на Сърбия е по-важно. Косово беше важен въпрос при обсъжданията. Знаете, че в Митровица, в пунктовете за гласуване имаше някои прояви на упражняване на натиски. Беше необходимо да се разсея напрежението. Трябва да се има предвид обаче, че ние заявихме на партньорите си веднага, че не приемаме посещенията на сръбски длъжностни лица в паравоенни униформи в Косово. Така не се изграждат отношения. Днес ми се струва, че ситуацията е по-добра. Аз самият оценявам по-положително отношението на сръбските власти към нормализацията в Прищина. Борбата срещу корупцията и организираната престъпност също вече е по-интензивна и тук няма да навлизам в подробности, само ще отправя едно предупреждение. Съществуват нагласи, които всъщност развърник за корупция и противозаконно поведение. Необходимо е силно политическо водачество. Моделът, прилаган до сега, беше първоначално ефективен, но се оказва предизвикателство за върховенството на закона. Затова е важен парламентарния надзор – особено с оглед на предстоящите преговори за присъединяване. Сръбските граждани трябва да се запознаят с Европейския съюз, да знаят как работи той, да се прилагат принципите на субсидиарност и правата на етническите мълцинства. Защото има една тенденция за все по-голяма централизация в Сърбия – Напомням ви, в началото на месец ноември имаше още две делегации на Европейския парламент в Сърбия под Комисията по човешки права и Комисията по околна среда. Ето защо нашата делегация се опита да избегне дублирането и да не поставя същите въпроси. Искам да използвам възможността да благодаря на служителите на Европейския парламент – които бяха с нас и на тези, които ни помагаха на място. Благодаря. Uh, Ако желаете, мога да ви разкажа няколко шеги, казва ораторът, след като ми е останало време. Well, okay. I think that it's logical that the next speaker should be Jelko Kacin, so... Елко Кацин логично трябва да е следващия оратор. Thank you. Давам думата на Желко Качен. Благодаря ви, господин ръководител на делегацията. Ние се сътрудничаем а, винаги. Първоначално докладът ми за Сърбия беше разгледан. Междувременно в Косово се проведоха местни избори. Участието на сръбското малцинство беше неочаквано високо в анклавите и беше съществено в северната част на Косово. Повторните избори в Митровица бяха без никакви инциденти най-сетне. И те бяха важни за усилията на Сърбия да отговори на критериите, поставени от съвета относно междуправителствената конференция. И това е символично начало на преговорите за присъединяване. Читам, че през декември трябва да се проведе междуправителствена конференция, защото по този начин ще се покаже, че Европейския съюз е ангажиран с процеса на разширяване и се надявам, че Европейската комисия ще направи всичко, което е необходимо, за да направи това възможно. Предстои да се направи още много, за да се нормализират изцяло отношенията между Сърбия и Косово. Това, което е ясно на този етап е, че сръбските лидери са твърдо решени да продължат диалога с Прищина и да загърбят миналите грешки. Прилагането на споразумението от април и следващите споразумения трябва да бъдат следени поне в началните етапи на преговорите за присъединяване. Реформата на съдебната система е в ход, но остава трудна, все по-трудна. Прокурорите работят под огромно напрежение. Те са едно от най-слабите звена в борбата срещу системната корупция. Преследването на финансови и стопански престъпления трябва да се засили. Сега, след като процеса на аналитичен преглед на глава 23 и 24 е в ход, се надявам, че повече финансови и административни ресурси ще бъдат заделени от правителството за нуждите на съдебната система. Също осъдителни присълди за корупция по високите етажи са все още голяма рядкост върховенството на закона в Сърбия няма да бъде постигнато, докато не се извърши цялостно разследване на министър-председателя Джинджиц и виновниците не бъдат подведени под отговорност. Освен това, по времето на Милошевич имаше убийства на журналисти, които все още не са разрешени. Сърбия отговаря на Копенхагенските критерии. Въпреки това, нейните лидери трябва да работят за подобряване на доверието с управляващата коалиция и опозиционните партии. След като беше уволнен кмета на Белград, настъпи охлаждане на отношенията с партиите, участващи в коалицията. Предвид на високата безработица и високът публичен дълг в страната, който продължава да нараства, трябва спешно да се предприемат мерки за структурни реформи. Тази нужда е по-наложителна от всякога. Опозиционни лидери поеха отговорността за Комисията по отношенията с Европейския съюз и трябва да признаем този факт като постижение. От последното разглеждане на доклад за Сърбия в настоящия мандат на Европейския парламент искам да припомня колко много неща бяха постигнати от Сърбия през последните пет години. През юни 2009 година, когато се събрахме за пръв път, тогава нямаше дори споразумение за стабилизиране и асоцииране поради недостатъчното сътрудничество на страната с Международния трибунал. През юни тази година започнаха преговори за присъединяване и се надявам те да приключат в края на следващия законодателен мандат. Всичко това не беше лесно. Това, което предстои, е изпълнено с предизвикателства, но Сърбия сега е твърдо стъпила на пътя към членство в Европейския съюз. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, с които ще обсъдим предложенията за компромисни изменения, които постъпиха днес. Благодаря, господин Качин. Сега искам да дам думата господин Шотфрин, Шотфрин, който е докладчик в сянка от името на НП. Приветствам доклада на Желко Елко като сбит и същевременно детайлен и отчита всички постижения на страната и е стъпка във вярната постока. Сърбия постига напредък в в процеса на присъединяване, но все пак не трябва да губи от поглед крайната цел и правителството трябва да разбере, че европейската опция е най-добрата за страната. Структурните споразумения с Косово са от най-виш приоритет. Съществен напредък беше постигнат в тази област. Има крайна цел, а именно постигането на пълно съгласие между Сърбия и Косово. Очевидно е обаче, че вече има политическа воля за това, въпреки че не всичко е постигнато. Но има и области, в които сръбското правителство трябва да положи особено големи усилия да подобри отношенията си с съседните държави. Някои от измененията на нашата група призовават за отварянето на архивите, включително нези, свързани с комунистическите тайни служби. Въпросът за децентрализацията също трябва да получи повече внимание. Отслабването на автономията на Войводина е неприемливо. Това също доведе до подкопаване като цяло на местното самоуправление. Също промените в границите на избирателните райони не са добра стъпка. Необходими са стъпки, свързани с реформата в съдебната система и администрацията. Необходими са допълнителни стъпки в тази постока преди присъединяването. Освен това, дългът също е висок и това затруднява развитието на страната. Необходимо е също да се положат повече усилия в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, защото това ще има положителен ефект върху економиката и ще допринесе за подобряване на условията на живот в страната. Същевременно ще бъдат създадени по-добри условия на живот за хората, което ще се отрази и на миграционните потоци, които сериозно влияят на страната. Още веднъж искам да благодаря на господин Качен за неговия много добър доклад. Благодаря. Сега давам думата на господин Танък. Uh, благодаря, господин председател. Мога ли да ви поздравя? Много ви е, приляга председателското място. Е, групата на ЕКР подкрепя кандидатурата на Сърбия и е добре да бъдат започнати преговори по глави 23 и 24. Там са заложени основните приоритети, свързани с региона, справяне с организираната престъпност, корупцията, отношенията с Черна гора, неща, които трябва да бъдат направени, за да бъдат убедени и нашите избиратели. Е, понякога има проблеми с е, е, това по какъв начин държавите членки възприемат Западните Балкани. Трябва да се промени това отношение, но необходимо да се преодолеят проблеми, свързани с прането на пари, корупция и така нататък. В 3, 4, 5 и 6 е, член. Сега с прегрупирани 3, 4, 5. Там става въпрос е, за отнемане на е, активи. Има и въпроси от енергийния сектор, които са много важни за Сърбия. Необходимо е да се да отдаде дължимото на госпожа Аштън, която първоначално прекрати преговорите с Прищина. Но моето изменение 26 отхвърля директната връзка между прогреса на Косово с прогреса на Сърбия към присъединяване на Европейския съюз. Не могат да бъдат свързани тези е, два факта. Темата е доста щекотлива. Добре е, Сърбия да се отдели и е, е, преди тя да признае съществуването на своята съседка. Като доклад по Черна гора приветствам факта, че господин Джуканович, премиерът на Черна гора, посети наскоро Белград – И а, това показва а, добри а, двустранни отношения след придобиването на независимостта между двете държави Сърбия и Черна гора. Благодаря. Давам думата на господин Олчек. Съжалявам, че не го видях. Няма проблем, господин председателю. Имам вие играте господин Шефлик, аз трябва да играя госпожа Копа така че, ако обичате да проявите търпение към мен. първо, благодарности към докладчика за добре изготвения доклад. подкрепяме и подхода на нашия докладчик от името на SED. Целта е Сърбия да стане кандидат член на Европейския съюз. Сърбия отбеляза прогрес, напредък в стремежите си за интеграция в Европейския съюз. Тези усилия продължават ам, и в бъдеще. Да се надяваме, че преговорите ще започнат най-късно през януари 2014 година. Връзките между Сърбия и Косово се подобряват. Виждаме много ам, значителен напредък, който е отбелязан. Спазва се принципът за нормализиране на ситуацията в отделните малцинства в Косово от също няма напрежение. Това беше доказано и по време на изборите. Сърбия иска да започне преговорите за присъединяване без да се оказва какъвто и да е натиск Европейския съюз, ами от двете страни има желание да се гради общо бъдеще. Но Сърбия трябва да положи много повече усилия в бъдеще, трябва да се отбележи напредък в областта за справяне с организираната престъпност и корупцията. Необходима е значителна политическа воля. Свободата на медиите също трябва да бъде гарантирана. Освен това, прозрачност, също, прозрачността е също е от изключително голямо значение във всички сектори. Необходимо да се насърчава разбирането към другостта и към хората с друга, с друга полова ориентация. Така че като цяло е отбелязан напредък, но са необходими и по-нататъчни стъпки. Относно измененията на СИД, те се концентрира върху основните аспекти. Благодаря ви, господин Стейн. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да приветствам доклада на нашия колега относно Сърбия. Със сигурност той е балансиран в цялостната си оценка, именно че Сърбия е достигнала до етап, на който би трябвало да започне преговори с Европейския съюз. Освен това, трябва да имаме предвид и подобренията, извършени от това конкретно управление – на Сърбия в отношенията с Косово. Независимо от изтъкнатото от господин Тано, което не е включено в доклада, но мисля, че би трябвало защо да не се включи. Три бележки. Първо, изпълнението на споразумението за нормализиране. Мисля, че това изпълнение е елемента, който трябва да се наблюдава от Европейския съюз в този момент. Да се следи за изпълнението изобщо на този вид споразумения от нашите партньори, за да знаем доколко Европейския съюз помага за подобренията. На второ място безследно изчезналите. Ние сме имали и други доклади като този за Босна и Херцеговина и мисля, че този въпрос трябва да се включи и в доклада за Сърбия. Аз съм направил някои предложения за изменения. Освен това, колегата призовава за отваряне на досиетата на предишната държавна сигурност, аз мисля, че също така трябва да се отворят досиетата на ГНА, за да се види къде са безследно изчезналите. И накрая. Въпросите, свързани с мъцинствата. На тях е обърнато внимание, но аз съм направил още някои предложения за изменения, за да имаме по-категорична позиция. И накрая нещо, което се отнася до доклада за Сърбия, но изобщо до всички доклади по страните в Западните Балкани, мисля, че елементът економическо управление, както и комисията изтъкна, те първа ще заслужава все по-голямо внимание и трябва да се включи в този доклад. Благодаря, господин Белдер. Благодаря ви, господин председател. Първо, нека кажа, че съм имал спорната чест да се срещна и с господин Милошевич, и с други представители на управлението на Сърбия. Господин Качин, аз съм бил неведнъж в Сърбия, не съм автор на предложения за изменения, но ми се струва, че в Сърбия се случват някои много сериозни неща от 3-4 седмици насам. Отново, както и по времето на Милошевич, властта е в ръцете все повече и повече само на един човек. Имам предвид министър-председателя на Сърбия, който се опитва да упражнява натиск и върху медиите. Моите източници са сърби, които познавам още от времето, когато съм работил като журналист. Мисля, че те са надежни и ми се струва, че демокрацията в Сърбия прави крачка назад. Интересуваме дали това, което чуваме преувеличено или новото управление на Сърбия наистина се превръща в маша в ръцете на господин Вучич. Той държи медиите, може би и тайните служби. Иначе аз нямам нищо против Сърбия да стане член на Европейския съюз, но като че ли подходът ни е погрешен – ние си затваряме очите за някои важни промени в тази страна, заради това, което тя направи по отношение на Косово. Не бива да се постъпва така. Мисля, че ситуацията е сериозна и не бива да из... излъчваме погрешния сигнал. Благодаря, господин Поселт. Господин председателю, аз искам да кажа нещо в продължение на казаното от господин Белдер. Ние наблюдаваме процеса на разговорите между Сърбия и Косово, но не трябва да губим от поглед какво се случва в Сърбия, каква е ситуацията там. Колегата Качин изготви един много балансиран доклад, в който са засегнати много важни аспекти. Наскоро бях в Сърбия, често посещавам страната и оставам с впечатлението, че се отбелязва напредък. Има някои е, теми, например като темата с Косово, които могат да се обсъжат по един по-открит начин. Има сръбски е, политици, и а, казват, че Косово е загубено, други казват, че не, но се провежда една открита дискусия, нещо, което а, нямаше как да се случи преди години. Честно казано, има положителни развития, но има и развития такива каквито бяха очертани от колегата Белдер. Две групи от изменения съм внесъл. Едната група ам, обхваща ам, аспекти, е, нещо между доклада за Косово, по който аз съм съдокладчик и по доклада за Сърбия. Аз съм за това разговорите с Сърбия да започнат, въпреки че това не е популярна мярка в моята страна и водещите политически партии в Германия не са за това, но аз съм за тази стъпка, но ясно искам да заявя, че към Сърбия трябва да подходим толкова критично, колкото и към другите. И а, това, което се включва или тонът в един и в друг доклад, трябва да е един и същ. Затова измененията, които съм внесъм, се отнасят до тона, най-вече е, доклада за Косово, който е балансиран. Не, не трябва е, ед, един и същи аспект да бъде оценяван по различен начин в едната и в другата страна. Относно въпроса за малцинствата. В Сърбия а, е, има не само роми, и в Сърбия а, има не само войводина, но е, има и нови паса, има и долината на Пешево. Е, точно там последната седмица имаше един инцидент. Въоръжени сили са влезли в е, училище. Уважаеми колеги, ако бяхте видели тези въоръжени сили, това не са полицаи, такива каквито виждаме в повечето страни. Това са наистина сили, които са в състояние да изплашат до смърт гражданското население и това е тяхната цел. Това е една много дълбока криза, затова казвам да, да признаем отбелязния напредък, но да продължаваме да сме критични, по проблемните теми. Аз съм внесъл конструктивни изменения и одобрявам линията на господин Качин. Thank you, Mr. Mr. Благодаря, господин Посет. Господин Пленкоч. Благодаря, Едвард, за това, което каза. Бих искала да добавя няколко неща към доклада на господин Качин. Не отдавна наша делегация посети Белград, делегация за връзки с страните от юго-источна юго Европа. И видяхме колко важно беше решението за започване на преговори за присъединяване, за подобряване на положението в страната, както и перспективите за бъдещето на страната и нейните граждани. Предвид на всички събития, които наблюдавахме през последните години. Особено важно е да се продължи прилагането на споразумението за нормализиране, светлината на проведените местни избори, мисля, че сме в... вървим във вярната посока. Трябва да ползваме положителния опит, например, на Харватия. Надявам се, че рамката за водене на преговори ще бъде много добра, особено, що се отнася до тези преговорни глави, свързани с съдебната система и основните и гражданските права. Също важно е да се консолидират институциите в Сърбия и да се отговори на критериите, които са особено важни за подготовката на всички държави от юго Европа за членството им в Европейския съюз. Относно економиката, Виждаме, че сръбското правителство се опитва да се справи с економическите проблеми. Бяха назначени няколко известни чуждестранни консултанти. Считам, че е много добре, че са предвидени редица мерки, които също се прилагат и в други страни от Европейския съюз. Те са предвидили тези мерки в е, тяхната стратегия и несъмнено това ще допринесе за прилагане на такива механизми, като европейския семестър, разбира се, когато настъпи този момент. Относно отношенията с съседните страни, Подобряването на тези отношения са изключително, изключително важно заради процеса на консолидация е, и Сърбия трябва да е, положи допълнителни усилия за да се установи е, какво се е случило с лицата, които се считат за безследно изчезнали. Много семейства все още не знаят какво се е случило с техните близки. ние наскоро отбелязахме годишнина от, от събитията в Вуковар. Въпроса за безследно е, изчезналите лица, за военните престъпления трябва да бъдат разрешени трябва да продължи преследването на военни престъпления. Защитата на правата на малцинствата също трябва да бъде подчертана. Има двустранни споразумения, които са сключени, трябва да се прилагат на практика. Положението на мълцинствата трябва да а, бъде в центъра на вниманието за осигуряване на достъп а, до образование, както и за участието им в местното самоуправление. Читам, че опита на други страни може да се ползва и че Сърбия ще положи усилия да използва средствата, които се предоставят от Европейския съюз, за да може да се засили подкрепата на гражданите за присъединяването на страната към Европейския съюз. Искам да дам думата сега на представителя на Европейската комисия, госпожа Мериам Ферам. Аз искам да се присъединя към казаното от останалите депутати. Искам да благодаря на докладчика Качин за неговия много добър а, доклад, за много балансираната проекто резолюция, която отчита констатациите, които бяха заложени в нашия доклад, публикуван през октомври. Тази година беше съдбовна за Сърбия не само заради споразумението, сключено с Косово, а и защото беше даден от страна на правителството на реформите, както и на подобряване на отношенията с съседните страни. Предвид на тези положителни политически събития, комисията можа да препоръчи започването на преговори за присъединяване и се радваме, че Европейският съвет потвърди това през месец юни. От тогава има напредък по преговорите, започна аналитичния преглед по глави 23 и 24, както и по главата свързана с финансовия контрол. Ще имаме двустранни срещи и през декември, когато ще обсъдим много от въпросите, които вие откроихте днес. Ние приветстваме вашата резолюция като е много балансирана. От една страна тя отчита това, което е постигнато от Сърбия, като същевременно подчертава съществените предизвикателства пред Сърбия по пътя и към Европейския съюз. Вие ги споменахте Нека да кажа къде виждаме предизвикателствата. Разбира се, върховенството на закона, реформата на съдебната система, борбата срещу корупцията и организираната престъпност, засилване на институциите, свобода на медиите, антидискриминация и други. Всичко това ще бъде в фокуса на преговорите, които ще бъдат дълги. Ние ще следим много внимателно напредъка, който постига Сърбия. Има и друго предизвикателство пред сръбското правителство, а именно да комуникира с а, сръбските граждани относно това какви са ползите от присъединяване към Европейския съюз по време на преговорния процес. И ние приветстваме парламентарната а, комисия а, и срещата, която беше проведена на парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране. Изключително важно е да има контакти с гражданското общество по време на воденето на преговорите. Ние като цяло приветстваме резолюцията. Ако бъде взето решение за междуправителствена конференция, комисията, разбира се, ще е готова да направи нужното за да участва в тази среща. Сега давам думата на докладчика, за да обобщи. Благодаря, господин ръководител на делегацията и сега де-факто председател на АФЕТ, както и докладчик в сянка от името на НП. В всички тези качества вие доказахте своите качества. Благодаря. В този дух е, ние се опитваме да изготвим един балансиран доклад за Сърбия и считам, че постигнахме това, както всички вие подчертахте в изказванията си. Но при пани камъка винаги са подробностите. Ние положихме усилия да обърнем внимание на подробностите. Господин Тана говори за корупцията като най-голямото предизвикателство в Западните Балкани. Аз съм съгласен с него. Той говори за копирането член 359, който вече не съществува и който сега е 234. Не става дума за злоупотреба с властта, а за злоупотреба с определени членове от страна на правителството. Правителството е само извинение, но трябва да подчертаем и ролята на мафията, която шантази, шантажира бизнеса и създава проблеми в Западните Балкани. Борбата срещу подобна корупция изисква силни личности, за които се оплака господин Белдер малко, без силна политическа воля, без координация, без правомощия, мисията ще бъде невъзможна. Разбира се, аз няма да приветствам всичко, което се случва там, но искам да кажа колко важно е, че те работят по всички тези сериозни проблеми на Сърбия. От друга страна, Добрите добросъседските отношения са много важно. Беше спомената Черна гора, но искам също да подчертая и по-добрите отношения с Босна и Херцеговина, които са много по-добри, отколкото преди, когато някои политически лидери се опитваха да се представят като силно свързани с предходното правителство и това беше повод да се следва едно поведение, което изцяло противоречи на европейската практика. Бяха споменати също изчезналите лица, там също се полагат усилия, но е важно тук да се подчертае, че диалога по безследно изчезналите лица е част от диалога между Белград и Прищина и това иллюстрира факта, че те наблягат на много тежките, болезнени проблеми в тяхната история и това е много важно не само за Прищина, но и за региона като цяло. Господин Белдер също спомена, че нещо в политическия живот на съвременна Сърбия наподобява това, което се случваше по времето на Милошевич. И че това може би е продължение на практиките, въведени от господин Милошевич в Сърбия. Аз трябва да кажа обаче, че това не е политически коректно. Считам, че всички политически партии реализираха множество промени, постигнаха значителен напредък. Господин Тачич, който сега е ръководител на Социалистическата партия, следващата седмица, на 3 декември, ще бъде отново тук в Брюксел. Това е 20-та среща, 20 срещи за една година е действително едно постижение, което трябва да признаем. Те а, пътуваха заедно, двамата министър-председатели, четири пъти а, до САЩ, обсъждаха въпросите и на борда на самолета. Разбира се, Кати Аштън също даде своя принос. Без активното участие на Европейската комисия и на съвета нямаше да се постигне всичко това. Разбира се, можем да спекулираме а, дали имат а, министър-председател или пък имат повече заместник министър-председатели в сянка или само един. Да, има политическа партия, която е изключително силна и става все по-силна. Въпреки, че имаше промени в правителството преди няколко месеца, все по-очевидно е, че парламентарните избори ще трябва да се проведат по-скоро, не искам да говоря от тяхно име, но в Сърбия със сигурност ще има предсрочни избори. Това се вижда и ние трябва да имаме предвид, че ще се случи. Господин Поселт спомена малцинствата, спомена ситуацията в Южна Сърбия. Да, Сърбия има жандармерия и това е много а, влиятелна сила, с много силни послания, но диалога между Белград и Прищина а, ще доведе до положителни развития в Северно Косове. Всички тези въпроси ще се разискват и в бъдеще. Ние ще следим развитието на събитията през едната година. В заключение, разбира се, винаги има тревоги за това какво се случва в Сърбия, дали нещата са ясни, дали напредъкът е достатъчно добър или достатъчно голям, но най-важно е да се организира междуправителствена конференция и да се започнат преговори по глави 23 и 24. Тогава в процеса на водене на преговорите Европейската комисия ще може да разгледа всички тези чувствителни въпроси и ще имаме много по-силни инструменти, за да се поощрят положителните развития от една страна и от друга страна да се критикуват отклонения, евентуално от а, посоката, в която бихме искали да се движат. В заключение, е, вярвам, че ще постигнем съгласие по компромисните изменения. Ще гласуваме на 5 декември и а, ще се отправи послание към съвета да поемат своята част от отговорността, когато вземат решение кога да свикат междуправителствена конференция. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Аз бих приветствал това да стане през декември на настоящата година. И така, приключваме с дебата по точка 6 и без да се бавим, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тя е свързана с доклада за напредъка на бивша Югославска република Македония. Ричард Хауит е наш докладчик и аз му давам думата. Господин председателю, Имаме много време днес. Това е невероятно за нашата комисия. Времето не ни притиска. За мен е удоволствие в тази комисия да разполагаме с допълнително време, за да можем да обсъдим въпросите, които ни интересуват. Аз имам честа да ви представя моят доклад проекто доклад, свързан с една страна, която аз познавам добре, познавам народа и институциите. Това е една прекрасна страна. Аз искам тя да стане членка на Европейския съюз, както и останалите страни от този регион. Страната полага усилия, за да се присъедини към Европейския съюз Моят доклад е изготвен тази година и отразява изцяло усилията, положени от страната. независимо критиките, предизвикателствата и така нататък, които ще бъдат изразени в този парламент, искам да кажа, че първо, първа точка, първо изречение, в него трябва да се ам, се казва, че отправя призи към съвета своевременно да определи датата за започване на преговорите за присъединяване. Миналата е, година е, настоявахме за това, е, това искане не е променено, то ще е, бъде отправено към е, Европейския съвет, за да се отбележи напредък по темата. На следващо място Европейския съвет. Господин председателю, искам да изпратя едно много силно послание към Европейския съвет през декември. И искам да направя чрез моя доклад. Искам да им кажа, че има ем, риск от връщане назад. Изминалата година беше една доста напрегната година и ако не се предприемат правилните мерки, може да се чита за изгубена година. През 2012 година препоръките от съвета на декември се казва споделя вижданията на съвета за започване на преговори за присъединяване през следващата година и комисията трябва да предприеме съответните подготвителни работи и мерки, за да се започнат преговори. Това са препоръките от декември миналата година. И не трябва да отстъпваме от тези препоръки а, в рамките на тази година. На следващо място. Съгласна съм с комисарят Фюли. Всички знаем какво беше казано, когато беше представен доклада за напредъка за тази година. Беше казано, че има безпокойства в рамките на съвета, свързани с тази страна. И това води до убеждението за определяне на дата за започване на преговорите, за отваряне на глави 23-24 правосъдие, демокрация и човешки права. Има много въпроси, които трябва да бъдат обсъдени и теми, които са подложени на критика. Сега да премина към основните аспекти. Още веднъж Искам да се отбележи, че в целия текст съм приложен хоризонтален подход. В заглавието съм написал напредъка на бивша Югославска република Македония и има прилагателно македонски също включен в текста. Имаше изменения свързани с името за съкръщението на наименованието на страната. Искам да ви кажа, че го направих, за да избегнем този доклад да бъде подложен на критика, а всъщност той трябва да е част от стратегията, която беше приложен през последните три години. Моят доклад насърчава отбелязването на напредък. Аз съм съгласен с комисията, че ем, страната не отбелязва напредък, а това е, в ущърп на целият процес на присъединяване към Европейския съюз. През последните 20 години се прави напредък, се прави усилия в рамките на ОНЕ да се отбележи напредък по определяне името на страната. Две други ем, неща, свързани с името. Първо, е, гър... гърците ще поемат председателството на Европейския съюз в началото на следващата година за 6 месеца. Имах разговори с тях и ем, не не искам да съм прекалено оптимистичен, защото темата е доста щекотлива и чувствителна, но искам да изразя моята надежда, че гръцкото председателство и ам, ще улесни ам, постигането на напредък и че гръцкото председателство ще се ам, придържа към своите ангажименти като цяло, свързани с целия регион. Има а, посещения, които се осъществяват не само в Брюксел и в а, други места в Европа. Има албанско малцинство в страната. Този въпрос е разрешен и може да се каже, че и евроатлантическото бъдеще на страната е осигурено. Отбелязан е и напредък по темата е, с Косово. Това беше отбелязано и когато беше представен съответния доклад. Ако ам, няма напредък в страната, това може да се отрази върху политическата стабилност на самата страна. Надявам се, че ще се отбележи напредък и че правителството е наясно с сериозността на ситуацията. Има две новости, които искам да представя на парламента тази година и ще ги представя за първи път. Миналата година в моята резолюция спомен, спомен, споменах думите the cost of non-enlargement, разходите, когато няма присъединяване или разширяване на Европейския съюз. Комисията трябва да изготви количествен анализ на социалните, економически, политически разходи, които проистичат от неспособността на страната да отбележи напредък по присъединяването към Европейския съюз и какво ще е въздействието върху съседните страни, върху Европейския съюз. Да се надяваме, че комисията ще даде положителен отговор и външния министр, когато е тук на посещение, в края на седмицата може да потвърди резултатите тази страна има функционираща пазарна економика, това е потвърдено от комисията, има економически предизвикателства в страната, страната е бедна, има проблеми с инвестициите, проблем какъвто има и в другите съседни държави в региона, безработицата е много висока. Оправдано е да кажем на колегите от комисията, че а, те а, трябва да отбележат а, развитията в страната тази година. На 24, на 24 декември миналата година а, бяха проведени събития, за които а, ще си спомните. През годината бяха изготвени някои становища и позиции, свързани с това, което се е случило или което не се е случило в страната. Аз изслушах различни страни много внимателно анализирах това, което чух и мога да кажа, че това, което се случи тогава, поставя под въпрос легитимността на страната. Демократичната легитимност за страната. Да, това е така, от моя гледна точка но има хора, които смятат, че трябва да имаме по-мек подход към страната но аз искам да кажа каква е моята позиция. Това, което видяхме на 1 март, колегата Мусак и аз бяхме помолени от Европейската комисия да взема отношение по политическия бойкот в страната и възпрепятстването на изборите там. В моята резолюция тази година аз изразих моето задоволство пространство за ролята, която изигра Европейския парламент в процеса на обединяване на партиите. Трудно, трудно е постигането на а, споразумение между отделните партии. Независимо от големите предизвикателства, пред партиите те успяха да постигнат все пак съгласие след няколко месеца. Има експерт от комисията, който оказва съдействие на партиите в процеса на постигане на споразумение. Сега виждаме, че има поети ангажименти от политическите партии в страната да подпишат меморандум за разбирателство и да работят по въпроса за присъединяване на страна към Евроатлантическия клуб. Необходимо е да се насърчи изпълнението на това споразумение и на меморандума за присъединяване. Някои казват, че те е, не трябва да, е, е, да се съгласяват и изпълняват всяка една част от споразумението. Да, но 1, септем, 1 декември е последния срок и аз се убедих, че физически не е възможно всяка препоръка, всяка точка да бъде изпълнена. Аз искам страната да покаже по време на среща на върха на Европейския съвет, че е постигнат напредък до а, тази дата и че се правят постъпления за цялостното изпълнение на препоръките и на частите от споразумението. Има много други аспекти, свързани с доклада, някои са, отразяват и случилото се в миналото. Трябва да отчетем, че има три срещи между българския премьер-министр и премьера на, на страната. Има български колеги в залата и ние се надяваме вие да отразите актуалното отношение на страната, на вашата страна към случващото се в бивша Югославска република Македония. По време на изборите бяха изпратени наблюдателни мисии. Ам, ние сме обезпокоени, че в страната се осъществява децентрализация. Подчертахме, че е необходимо да се отбележи прогрес по въпроса за образованието. Относно преброяването на населението също беше изражено безпокойствие от някои членове от комисията. Относно свободата на медиите и свободата на словото. Трябва да се работи и по тази тема. Много ясно а, подчертах а, проблемите свързани с а, селективното правосъдие. Необходим е напредък по въпросите за а, неселективността и случаите на корупция. По време на последното ми посещение отидох в центъра за ЛГБТИ. Имам и отделен параграф по този въпрос да се заклеми насилието срещу представители на тази група ЛГБТИ и тези, които са виновни да бъдат подведени под отговорност. Имаше кръгла маса с представители на гражданското общество и на НПО. Имаше две ем, германски фундации, Конрад Аденауер и е, другата фундация. Има много препоръки, които бяха изготвени миналата година и са свързани с моя доклад. Препоръките са свързани с изготвяне на новия план за разходване на средствата. Това е нещо, което искам да бъде включено и в моя доклад. Трябва да се гарантира, че в страната се гарантира плурализма и ам, участието на гражданското общество. Относно либерализацията, това е въпрос, който обсъди с колегата ми Файон. Това е включено в доклада. Нашата комисия иска да запази режима за по-скоро да запази безвизовия режим и в бъдеще. Има много колеги, които ще ме подкрепят. Благодаря ви, колеги, за това, че ме изслушахте и благодаря за вашата подкрепа. Благодаря ви. Мисля, че е трудно да се обхванат всички проблеми. Благодаря ви. Аз говоря като докладчик в Сянка по Македония. Първо да изразя своето задоволство от работата на господин Хауид. Имаме добър проект, в който са включени няколко убедителни послания. Струва ми се, че трябва да се подкрепи общата насоченост на доклада и намерението на съвета да се определи дата – за започване на преговорите за присъединяване на Македония. Самият аз съм съгласен, вече ни омръзна да повтаряме последните 4 години все едно и също. Докладът би трябвало да насърчи разисквания и по-далеч от нашата комисия. Това е необходимо, за да се направи следващата крачка. Миналата година комисията вече включи идеята за стартиране на преговорите, което би допринесло за създаване на условия и подобряване на съседските отношения. Като имаме предвид ограничения напредък в рамките на ОНЕ, мисля, че сега парламентът трябва да търси решение колкото се може по-бързо. С интегрирането на Македония ние е, всъщност проверяваме доколко ще има доверие в разширяването на ЕС в региона. Нека посоча и някои от опасностите и по-големите разходи при едно евентуално забавяне. Спомняте си, че предишната политическа криза бе преодоляна с помощта на комисаря Фюле и също така господин Бузек от парламента. Спомняте си колко крехка беше тогава политическата ситуация в страната, а ние трябва да помагаме за нейното развитие. Съгласен съм, че е важно да се изпълняват препоръките на парламента и комисията, която проведе проучване, необходимо е да работим и по отношенията между правителството и опозицията. Така или иначе, стратегически приоритет на страната си остава Европейската програма. Аз приветствам доклада, особено в частта му за свободата на словото, борбата с корупцията и организираната престъпност. Тук усилията трябва да продължат. Също така съм на мнение, че трябва да се обърне по-голямо внимание на налагането на вече приетите законодателни рамки, особено тези от диалога по разширяването. Благодаря ви, господин Хауит. Очаквам с нетърпение да работим заедно. Благодаря ви, господин председател. Всъщност, господин Танок, аз с удоволствие също ще взема думата. Искам да поздравя колегата и докладчика господин Танък. Обикновено ние сме опоненти, но в този случай мненията ни са абсолютно еднакви. А именно мненията за присъединяването на Македония. Аз съм посещавал Македония неведнъж Техният външен министр беше в Брюксел тази седмица. И трябва да кажа, че знам, че Македония вече 10 години е страна кандидатка. Може и повече да са станали, вече не ги броя. Но е, Гърция забранява започването на преговори заради проблема с името. Нещо, което за мен е неразбираемо. Иначе съм еленофил във всички други отношения, много обичам Гърция, но както и да е, докладът според мен е балансиран и ние трябва да поздравим неговия автор. Господин Посел от Имаше някои въпроси. Той повдигна въпроса за Македония, когато обсъждахме Албания. Спомняте си какво каза предишния премьер Бериша в Тетово. Това бяха думи, които дестабилизираха региона. За щастие вече няма такива проблеми или поне не чуваме за такива проблеми а основните партийни групи в Македонския парламент като че ли се помириха и разработват политики възоснова на националния консенсус. Европейските стремежи на Македония трябва да се имат предвид и с оглед на стремежите към членство в НАТО и разочарованието, че пак заради спора заради името изходът се бави. Струва ми се, че трябва всички да упражним влияние върху Гърция, е, за да се реши проблемът си мето. Чуваме какви ли не слухове, но на практика нищо не се случва. Нека най-седне някой направи магия, така че да се стигне до решение. Иначе трябва да похваля правителството в неговите усилия, да се надяваме, че тази година ще се окаже различна и че до началото на следващата година изгледите за присъединяване на Македония ще изглеждат различно. Благодаря ви. Е, Трудно е да се води такъв дебат, ако не участва Гърция, господин Стер. Благодаря ви, господин председател. Искам да приветствам доклада, тъй като той наистина е балансиран, фактите са точни, Напълно съм съгласен с вашия призив към съвета за стартиране на преговорите за присъединяване. Има и други текстове в наш... във вашия доклад относно необходимостта от борба с корупцията, засилване на законността, свободата на медиите – Струва ми се, че някъде тук трябва да включим и изречение за необходимостта от защитата на чуждестранните инвестиции и по-голямата прозрачност, особено в държавните поръчки. Съгласен съм с докладчика по точка 24, а именно, че е необходимо да се обърне внимание на начина на приемане на закона за абортите в Македония. Разбирам, че не му е мястото тук да говорим за това, но на мен ми се струва важно. Така или иначе, ако Македония не получи дата за началото на преговорите, тези препоръки няма да се изпълнят. Необходимо е наистина да има проби в този блокаж налаган от Гърция. Well... Господин Кирилов, както посочиха и други колеги, искам да поздравя също докладчика. През тази година той е вложи огромни усилия Той многократно посети страната, участваше в диалог, правеше всякакъв опит да помогне с каквото може. Аз съм участвал в редица разисквания по подобни доклади и мога да кажа, че говорим за неща, за които сме говорили преди. Имаме резолюция, виждаме една постоянна реакция от страна на Македония. Правителството казва, да, трябва да започнем преговори, но съседите ни блокират. Ние не сме виновни, полагаме максимални усилия. Разбира се, има критики в, реко, в доклада. Аз приветствам а, а, докладчика за това, но Обикновено реакцията там е друга. Всичко е наред при нас. Другите са виновни, че няма придвижване напред. Това е предизвикателство за нас. Аз се опитах а, няколко пъти да обясня. Наистина интересно е, че този път не се изказаха колеги от Гърция. Когато говорим за въпроса за името, често хората се питат защо трябва да се прави толкова голям въпрос от а, въпроса за името. Но аз искам да запитам, защо правителството вече години наред следва една националистическа програма? Не сте ли видяли каква голяма степен а, има манипулация на историята с съседните държави, започвайки от далечната, дълбоката древност, през средните векове. И всичко това продължава с пълна сила. Ние питаме защо преследват граждани, които са с българско самосъзнание но нищо, нищо не се променя. Миналата година нашето а, правителство не беше посочено като виновно за стопиране на началото на преговорите. Това беше друго правителство, позицията обаче остава същата. Ние имаме няколко съвсем обикновени искания, лесни за изпълнение от македонска страна. В доклада е посочено, че е имало три а, добри срещи, но това са все срещи, които са само симулация от македонска страна. Нищо не се случва. Когато се говори за исторически събития, за известни исторически личности, нашата позиция е била винаги много конструктивна. Ние казваме, нека да оставим това на страна, нека да честваме тези ни заедно, от другата страна обаче те твърдо казват не, отказват да го направят. И така, кой е конструктивната страна? Това е един от основните проблеми, пред които сме изправени. Дали да се започнат преговори и не, тук три пъти се казва, че е имало такива срещи. Но въпреки това ние сме с впечатлението, че няма готовност, няма желание от страна на правителството. По отношение на основните компромиси, нека другите да кажат, но тази националистическа позиция е много стабилна. Те градят а, е, своята позиция на антибългарска вълна. Има и основна политическа партия с а, е, подобна програма. Разбира се, те имат право да изградят една нова нация, но защо това трябва да бъде на антибългарска основа? Това е проблема, който виждат нашите граждани. Правителствата в България се сменят, но тази позиция не може да се промени, защото може би това ще доведе до допълнително осложняване на нещата в бъдеще. Затова ние трябва да продължим диалогът, да продължим да разясняваме ситуацията. Би но трябва да кажа, че между обикновените хора на България, на Гърция, на Македония няма проблеми, но има политическа позиция на високо ниво, която създава непрекъснато такива проблеми на националистическа основа. Господин Илчев, аз ще бъда много по-кратък, отколкото очаквате. По една проста причина позицията е изразена от а, моя колега Кирилов, изцяло се покрива с моята позиция. Но аз ще добавя няколко важни подробности. Между другото, ако Албания е в този парламент, едва ли щяхте да се изненадате, че гръцката, българска, дори сръбската позиция ще съпадна, що се отнася до някои от нерешените проблеми с Македония. Гърците имат проблем с името, има проблеми с България тази страна, има проблем с Албания. Защо се случва всичко това? Както Евгений каза, ние говорим е, за една млада нация, за една млада държава, създадени през август 1944 е, година. И така, как да се процедира? Разбира се, трябва да се подкрепят усилията на македонското общество. И тук съм съгласен с докладчиката. Те заслужават нашето внимание, подкрепа, ноу-хау, за да се подготвят за присъединяване към Европейския съюз. Но трябва да бъдем много настойчиви в съветите, които им даваме. На първо място, бъдете рационални. Не провокирайте съседите си. Тази идея да започне отварянето на преговорни глави, в частност глава 23 и 24, как можем да сме сигурни, че те ще отговорят на изискванията, свързани с тези преговорни глави при преговорите, ако не отговарят на основните изисквания на параграфите, които вече са включени в предходните доклади и резолюции. Един от параграфите посочва, че трябва да положат усилия да участват в съвместни чествания на общи исторически дати. През октомври бяха поканени на тяхна територия група албанци, българи, когато организираха семинар около годишнината на Охридското възстание срещу сръбската окупация. Но отговорът на институциите в Скопие беше да бойкотират събитието. Няколко дни по-късно официално Академията на науките на а, Македония организира альтернативен семинар. Ако следват а, този път, разбира се, че те няма да отговорят а, на ангажиментите, които дължат на парламента и изпълняването на препоръки на вече прияти резолюции. И отделните точки в тези резолюции. Затова аз не съм голям оптимист, че когато се отворят преговорни глави, те ще отгов... изпълнят изискванията на Европейския парламент. И на последно място, в точка 15 се казва, се говори за така наречения граждански регистр. Нуждая се от вашата помощ. Дали говорим за опит да се замени преброяването на населението и дали завинаги ще се отложи реализирането на такова преброяване и да има регистрация. Къде? Къде точно? Дали в полицията или в общината? Това е смешно. може да се каже, че не може да се направи преброяване на населението по дипломатически или финансови съображения, но да се говори тук за регистър е несериозно. И ето тук трябва да бъдем също по-настойчиви. Благодаря ви много. Не знам, господин председателю, защо правите въпрос за това? Ние трябва да престанем с тази история за Македония. Всяка страна ам, има своите дефицити, всяка страна отбелязва напредък. Македония е сред тези, които също е отбелязала напредък по отношение на малцинствата в региона на Балканите е, и от Европейския съвет, Европейския парламент беше решено да се даде статут на кандидат членка. Преговорите не бяха започнати и това не се дължи на липса на напредъка, това се дължи на спор с името на страната. Парламента много години с голямо мнозинство насърчаването на започване с насърчаването на преговори с страната. Но ако Европейски съвет реши през декември да не започне преговори с Македония, а да започне преговори с, с Сърбия, това ще допринесе за допълнително напрежение на Балканите и ще стане така, че в, от се е, блокира позицията на една страна, да е било то оправдано или не. Това е случай с Македония. Разбира се, трябва да вземем предвид критериите. Но Македония изпълнява критериите по-добре, отколкото всички останали страни, с които ние се занимахме днес, страните от Балканския полуостров. Много е ясно как трябва да се подходи към тази страна. В момента е скандален подхода към страната. Това води до, до дестабилизиране. Господин Кирилов, а, неприемливо е да се каже, че македонското правителство не е съгласно и ще вземе това предвид. Не е така. Правителството е отчаяно, не знае какво да предприеме, защото от Европейския съюз идват противоречиви и хаотични сигнали. Също е положението и с НАТО. Колегата Штир. Ам, Темата с абортите не може да бъде включена в доклада. Това е тема, която е в областта на субсидиарността. На следващо място въпроса с историята не може да бъде разрешен тук така. Например, в Чешката република, жалко, че колегата Рочек не е тук, по време на преговите за присъединяване в Прага, в Министерството, беше е, бяха предприяти мерки, свързани с декрета Бенеш. Този щекотлив въпрос е, е също беше засегнат тогава. Е, аз съм за сътрудничество между народите. Външната политика на Македония е очертана от е, сътрудничество президента Иванов искам да спомена. Президентите на Албания, Черна гора, Косово, Сърбия се срещат по, при, по, по примера на Вишеградската група. Това е което искам да кажа. По темата с Македония, председателя, благодаря. Това е една история, която се повтаря, но този, който е вътре засегнат от тази история, не може да разбере другите, които са извън тази история. Знаем какъв е проблема с Гърция, с името, проблем с България също така и проблем с Албания. Такава е ситуацията. трябва да обсъдим тази тема. Ще ви зачета нещо в точка 14, където става въпрос за препоръките, свързани с правата на малцинствата. Господин Посел каза справо. Да, е, споразумението е добро, но безпокойство поражда изпълнението на практика. Е, и като имам предвид съотношението в Македония, две трети към една трета албанци. Този въпрос някак си се подмит, под масата. Трябва да видим, да видим как ще се разреши проблема с очертаване на идентичността в Македония. една трета от а, населението а, е, се определя като малцинство, малцинство, което не попада в рамките на определенето на идентичността на страната. А, господин Хауит има думата за 3 минути. Много се радвам, че ще мога да завърша дебата. Благодаря на господин Кукън за нашето сътрудничество между нашите политически групи. Това е от полза за тази политическа област. Искам да коментирам предложението господин Фюле тази година, че е необходимо да се предприемат стъпки за присъединяване на страната към Европейския съюз. Вие използвахте същите думи, доверие, правене стъпка назад, връщане назад. Господин Танок, не смятам, че има някакви различия между нас по тази тема. Вие бяхте прав. Аз разбирам какви са проблемите. Някои казват, че не разбират за какво става въпрос. Аз разбирам, че има много разнопосочни мнения и позиции за напредъка на страната. Аз съм много внимателен, но трябва да се окаже натиск, за да се стигне до споразумение. Това искам да кажа. Относно параграф 24 за репродуктивното здраве, много съм внимателен във формулировката и не искам да коментирам а, този закон дали е добър или не. Вие ще видите, че моят доклад подхожда много внимателно по тази тема. Необходимо е парламента в страната да се придържа към Конвенцията за парламентарна демокрация в страната. Парламентарната демокрация не трябва да бъде подсилвана в това отношение. Може да смятате, че формулировката не е достатъчно коректна, но можем да работим съвместно, за да стигнем до една по-удачна формулировка. Благодаря на колегата Кирилов. Аз съм съгласен за това, което казахте за контактите между хората. Това е много важно, когато казвате правителство казва всичко е наред. Но а, аз искам да ви кажа, че правителството не ми го казва това на мен. Аз разбирам какви са предизвикателствата, имахме подробни дискусии по а, темите. Знам, че времето напредва. Аз съм съгласен с това, че има провокативни действия и изказвания. Аз съм го казвал и съм го подчертавал по време на моите посещения в страната. Колегите също го знаят. Мога да кажа, че е, подобри, подобрен е духа, е, в който се провеждат срещите между посланиците на България и Македония. За мен е, има различни мнения между българското правителство и правителство на страната за това кое събитие да се отрази, как да се празнува аз приветствам, по-скоро призовавам българските ми приятели да се опитват да се положат основи, след това се гради всяка година по-малко. Много изменения имаше от българска страна, които не бяха пропорционални и а, не се вписваха в доклада. Аз искам езика на доклада да е конструктивен. Нямам нищо против да отразя вашите гледни точки, но а, на следващо място. Нашата резолюция а, включва в себе си елемент, с това, да бъде изпълнена или поне се изразява призив а, за това. Господин Посел, съгласно с това, което казахте, вие а, казахте много важни неща. Господин Брук, а, господин Брок, вие знаете, че съм изготвил и а, други доклади в тях съм посочил също тази важна тема, свързана с интегрираното образование. Рамковото споразумение трябва да бъде подплатено със съответните средства, за да може да бъде изпълнено. Измененията ще включват и други аспекти, свързани с втората фаза на споразумението и за а, това, че има очаквания да бъде приключен процеса по преразглеждане и в крайна сметка да можем да изготвим окончателния текст и всички актуални развития ще бъдат отразени в доклада. Благодаря ви на вас и на всички колеги, които работиха с мен по темата. Herzlichen Dank. Благодаря. Има срок 10 декември, 6 часа вечерта. Приключихме дебата по тази тема. Ще преминем към, преминем към следващата точка от дневния ред. Тук сред нас е комисар Георгиева. Радвам се, че можем да проведем тази среща днес с представители на комисията ДВ и госпожа Ева Жули ще съпредседателството заедно с мен госпожа Желева, извинете, госпожа Георгиева. Ние знам, че вие отговаряте за реакциите при кризи и в момента сте отрупена с работа. Само като си помисля за циклона в Филипините, за случващото се в Сирия, в Южноафриканската република, това са само малко от нещата, които а, са важни, че хиляди хора загубиха живота си в Сирия, има хиляди, които са в беженски лагери. Прави се опит да се изгради коридор за хуманитарната помощ. Тук става въпрос и за средствата, които се представят на разположение. Ще съм ви благодарен, ако очертаете съществуващите проблеми и ако може да ни кажете къде има необходимост от действие, какво може да се направи. Защото тук става въпрос не само за средства, тук става въпрос за политическа дестабилизация или стабилизация. Проблемът и от стратегическо естество. Ще се радвам, госпожо комисар, да ви дам думата, но преди това ще дам думата на госпожа Жоли. Уважаема госпожо Георгиева, много ми е приятно, че можем да проведем тази съвместна дискусия с Комисията по външни работи относно Сирия и Централно Африканската република. Знаете, че ситуацията и в двете страни се влуши след месец август и сега трябва да видим докъде сме стигнали, какво е актуалното състояние. Много силно съм притеснена от възможността хуманитарните работници да получат достъп в Сирия. Трудно е предоставянето на хуманитарна помощ. Освен това, знаем, че в някои части на страната глада се използва като военно оръжие. В Централно Африканската република Групата на бунтовниците още от пролетта започна своите действия и сега знаем, че мнозина живеят в крайна бедност. Няма достатъчно добро управление и може да се говори за истинска хуманитарна криза. Знам, госпожо комисар, че вие полагате неуморни усилия за намирането на решения на тези кризи и за това ви благодаря. В края на миналата година Европейския съюз взе решение и участва активно в международните усилия да се подпомогнат тези държави и техните правителства, но това не е достатъчно. Обединените нации, САЩ, Франция, всички се включват в тези усилия. 20 години след Руанда мислят, че трябва да избегнем един нов геноцид в Африка. Трябва да работим за изход от кризата. 6 сини каски могат да стигнат до Централно Африканската република. Франция вече е подготвила своите воени, може да участва с 1000-1500 войника. Необходимо е да имаме предвид, че проблемът няма да се реши, ако не се насочим към корена му, към крайната бедност. Трябва ни програма за развитие на Централно Африканската република. Необходимо е да се работи за солидни институции, и да се помага на тази държава на 124-то място в списъка по развитие от общо 127 страни. Госпожо комисар, уважаеми колеги, в Централна Африка има неотложна нужда от действие и то хуманитарно действие. Това, което се случва в Европа, не бива да ни заблуждава за хуманитарната криза в Филипините, в Непал, откъдето идвам, в Сирия, в Централна Африка. Има опасност от геноцид и ние трябва да направим всичко по силите си, за да го избегнем. Трябва да действаме неотложно. Още веднъж, госпожо комисар, добре дошли. Надявам се, че дебатът ще бъде ползотворен. Сега ви давам думата. Uh, thank you very much to... Много ви благодаря, господин Брок, госпожо Жули, благодаря, че вие въведохте основните теми за днес кризата в Сирия, кризата в Централно Африканската република. Това са две държави, два конфликта, които в известен смисъл са изключително различни. В Сирия имаме конфликт, хуманитарно и истинско политическо бедствие, бедствието на десетилетието не му се вижда края. От друга страна, в Централно Африканската република като Чили се случва обратното. Това е една забравена държава и забравена криза. Но трябва да кажа, че двете кризи много си приличат по мащаба. В Сирия над 10 милиона са засегнати. В Централноафриканската република или ЦАР от население от 6,8 милиона, 4,6 са засегнати от конфликта. Това може да дестабилизира целият регион. Нещо, което се отнася и до двете държави ако международната общност не предприеме бързи действия. Преди да се впусна в подробности по тези две теми, тъй като господин Брок спомена и Филипините и тайфуна Хаян, ще кажа, че наистина бедствието там е драматично – но в този случай видяхме, че Европейският съюз се включи бързо, щедро и координирано. В Филипините, в Таклобан и в други области, където бях на 16 ноември, видях като летяхме над засегнатите райони, какво означава това бедствие? Просто да ти се скъса сърцето, защото можехме да видим разликата между районите пожарени от тайфуна, това беше рая, и ада, районите, до които беше стигнал тайфуна. Точно като цунамито и след това земетресението в Хаити – много ми е мъчно за хората, защото това бедствие се разпространи на такава територия, че се оказва изключително трудно помощта да стигне до хората. Но отново ние показахме, че проявяваме солидарност към останалите народи в най-големите им кризи. Освен това, бяхме първите, които дойдоха отвън, за да помогнат на Филипините. В неделя взехме също така и финансово решение. Едно от първите финансови решения бе ФАСТ, Белгийското звено за гражданска отбрана, се насочи към района три дни след бедствието. Това беше първия международен екип, който предостави медицинска помощ и инсталации за пречистване на водата, които, както и време на болница, сега това се управлява от немския екип. Е, определихме помощ от 23 милиона, а и 15 държави членки предоставиха помощ чрез много важни екипи. Те координираха и помощта в различни части на страната. Ето така реагирахме, веднага създадохме и център за реакция при кризи. Така че този вид помощ, тя е много координирана, напълно видима. Много беше важно да не се помага на някои по два пъти, а други да не получат никаква помощ. Така или иначе, вие представлявате различни държави, но трябва да ви кажа, че ние като европейци сме разпознаваеми на място. Сега за Сирия и Централно Африканската република. Първо по политическия контекст. Е, знаете, че ние имахме дебат в Женева 2 на 22 януари и се надявахме, че се набелязва пътя към мирно решение. времено беше ясно, дори и Женева 2 да успее, още на следващия ден ще видим с очите си, че хуманитарната нужда е толкова огромна, че няма да ни стигне цялата 2014, а може би и 2015 година, за да се справим с всички хуманитарни последици. Три въпроса ни притесняват. И то изключително много. Първо, въздействието от тази криза в рамките на Сирия, отслабването и отслабващия ефект върху населението. Много трудно се оказва също така помощта да стигне до хората. Достъпът става все по-голям проблем. Ние в хуманитарната общност сме убедени, че не се ли стигне до съществено подобрение в това отношение, не само, че ще пострадат повече хора, и ще загинат безсмислено повече деца, но и миграцията към съседните държави ще се увеличи и ускори. На второ място, притеснява ни ефекта от кризата върху най-уязвимите – жените, децата, възрастните. Това, което мога да кажа за децата е, че реалността е жестока. Това, което можем да очакваме в Сирия, е много сходно с случилото се в Сомалия, а именно зачеркването на цяло едно поколение. Загубата на живот сред децата е огромна, защото тя ги стигат не само куршумите, но и глада, и болестите, така че загубата на шанс за тяхното спасение се оказва драматична. Да не говорим за свободния достъп до образование. Преди кризата 97% от момчетата и 96% от момичетата бяха на училище, докато сега огромна част изобщо не посещават училище. Освен това имаме огромен брой мигранти, две трети от децата не ходят на училище. На трето място, това, което много ни притеснява, е, че кризата може да се разпространи и в съседни страни, като Ливан и Йордания. И опасността тези страни да бъдат дестабилизирани е нещо много сериозно не само за тяхното население, но и за нас в Европа. Ние очакваме увеличение на бежанците, ако Ливан се сгромоляса. Надявам се и се моля това да не стане, но случили се тогава ще има такава беженска вълна в Европа, че проблемът ще бъде съвсем реален. А знаете, че това е сериозен проблем и за собствената ми страна, България, където има значително увеличение на бежанците, които пресичат границата. През, в петък заседавахме заедно с върховния представител на бежанците, господин Готерес комисаря Манстром, господин Барозо, всички обсъждахме как ще може да се справи страната. Но какво очакваме от бъдещето? За жалост, не мога да кажа, че перспективите са кой знае колко добри. В този случай нямаме добър и лош сценарий, по-скоро постепенно влушаване или статукво с постепенно подобрение или пък рязко влушаване заради някакви неочаквани събития в рамките на самата Сирия или, както казах, риска за Ливан, ако Ливан просто не успее да се справи с този притък на бежанци. През 2014 година ще има огромни хуманитарни нужди. Въпросът е какво можем да направим. За нас е важно да се насочим към четири стълба. Първо, да помислим как да наберем средствата необходими в Сирия и съседните страни. До сега сме предоставили 2 милиарда евро помощ. И вътре в Сирия. Това е половината от парите и другата половина за съседните държави. Тук се включва и помощта за ливанските и юрдански общности, които са домакини на тези бежанци. Ще трябва обаче да направим още. На 18 декември в Брюксел организираме среща Целта на тази среща ще бъде да мобилизираме и останалите, за да наберем средства. Това е нещо много важно. На второ място, ние ще се застъпваме за достъп. Защото трябва да кажа, че сме на предна линия и разговаряме и с правителството, и с опозицията. Искаме да използваме влиянието си, за да има по-голям достъп. Освен това има и резолюция на ООН. Имаме и изявлението на президента и въпреки това няма резолюция с правно обвързващ характер относно този достъп. А това е изключително важно, защото без такъв достъп парите нямат никакъв смисъл. На трето място търсим средства за по-ефективна координация при предоставянето на тази помощ. Работим заедно с ОНЕ и Международната хуманитарна общност. Има и група на високо ниво, която би трябвало да обедини страните от региона, да се включат постоянните членове на съвета за сигурност на ОНЕ и да се направи необходимото на място. В този контекст на нараснал ангажимент, ние разкриваме отново и бюрото си в Дамаск. Не на последно място по значение, ние работим и за бъдещето на сирийските деца, за това загубено поколение. Затова с ЮНИЦЕФ и излязохме с инициативата Не на загубеното поколение. И в този случай ние работим за собствената си сигурност, защото радикализираната младеж в Сирия няма да възстанови тази държава, но би могла да доведе до нови заплахи за сигурността на Европа. Ние в голяма степен разчитаме на вашата помощ, защото задачата ще бъде изключително трудна. Нека кажа няколко думи и за Централно Африканската република. Както споменахте, госпожа Жули, аз бях там два пъти веднъж с Валерия Еймас и втори път с министър Фабиус. Централно-Африканската република е страна, която отдавна не получава вниманието на международната общественост. Това, което беше криза, се превърна в една огромна трагедия след като Селека извършиха преврат и поеха управлението на страната. Така че това, което наблюдаваме, е едно цунами на плечкосването. Хората се крият в а, а, буша, за да могат да избегнат а, нападенията на въоръжени групировки. Нарушенията на правата на човека са в огромни размери. Убийства, изнасилвания, отвличания. В столицата съществува известно усещане за, за ред, но извън Банги правителството липсва. От месеци не се плащат заплати, кметовете бягат в Банги услугите за населението се осигуряват единствено от хуманитарни организации. И искам да отдам дължимото на хуманитарната общност, която помага на най-уязвимите лица, въпреки че има случаи на техни представители да загинат такива случаи имаше наскоро. Ако погледнем каква е същността на проблема, можем да кажем две неща. За първ път тази страна се намира в състояние на междурелигиозни борби и убийства има опасност от геноцид и действително рискът е голям. Аз съм съгласна с тази констатация. Има разединение между мусулмани и християни. Повечето от ръководителите на Селека са мусулмани. Большинството от тях са чужденци. Тази междурелигиозна борба, когато започне, както знаем от други страни, е изключително трудно да бъде спряна. Сценарий като този в Руанда не е само хипотеза за Централно-Африканската република. И така какво правим, какво трябва да се направи? От Европейския съюз ние се мобилизирахме, за да гарантираме финансиране за хуманитарни нужди. Хуманитарните е, работници ми казват, това не е проблем на пари, това е въпрос на е, наличие на квалифицирани хора на място. Но ние сме съгласни, че първостепенен приоритет е, за Централно-Африканската република е сигурността. И тази сигурност може да бъде възстановена само чрез масирано увеличаване на броя на мироопазващите сили, за да могат да защитават населението от ужасни неща, както и да ни помогнат на нас, за да се гарантира достъп за хуманитарната помощ, за да достигне тя до хората. На второ място е изключително наложително да има политически процес, който да доведе до провеждане на избори и възстановяване на нормалното състояние в страната. Трябва да има международно ангажиране в страната на ежедневна основа, да има пътна карта, която да се спазва за произвеждане на избори в началото на 2015 година. И на трето място да бъдем откровени със себе си и да кажем, че ние позволихме Централно Африканската република да се превърнем а, в а, сираче и то за дълги години напред. Ние трябва да, да променим това. Трябва да имаме дългостронен расте, а, ангажимента за гарантиране на растежа, защото, както споменахте вие, госпожо Жули, развитието а, допринася за преодоляване, недопускане на конфликти. Все още не всичко е загубено в Централно-Африканската република. Имаме шанса да преобърнем нещата, ако действаме решително и ако продължим да го правим през едните месеци и години. Имахме отлично сътрудничество с службата за външни действия и ние сме твърдо решени да преобърнем към по-добро положението в Централно Африканската република. В заключение бих искала да кажа относно това как действаме в времена на криза, ние определяме и това каква е, какво е мястото на хуманитарната помощ в цялостния подход, който се обсъжда в Европейския съюз. Ние дойдохме с едно а, ясно и кратко определение. А, вътре, но навън. In, but out. Ние сме навън, тъй като ние не вземаме решение какви да бъдат хуманитарните действия на политическа основа. Ние се базираме на хуманитарните принципи на неутралност, на безпристрастност, на независимост, за да можем да бъдем в места като Северно Мали или в селските райони на Индия, или в Сирия, или в Централно Африканската република. Аз съм а, дълбоко убедена, че няма да съм комисар следващата година, но считам, че подходът, който въведохме в Европа, in but out, е нещо, което е, е полезно за хората, на които искаме да помогнем и това, което ни помага и на нас да реализираме така наречената soft power. Ораторът няма микрофон. Да. Трябва да разговаряме следващия път и с вашето правителство, може би. Но така стоят нещата. Госпожа Декайзер. Благодаря, господин председател. Аз съм готова да обсъждам със също въпроса с българското правителство, да се а, запази а, госпожа Георгиева като а, комисар. Благодаря, госпожо комисар. Искам а, да се фокусирам върху страните, които, страната, която повече познавам в случая, именно Сирия. Имам два въпроса по този случай. На първо място, може да ви се струва странно, но става стуга за статистическите данни за загинали лица, за заболели лица сред лицата, които са беженци или пък вътрешно разселени. В Сирия или в Ливан съм провеждала разговори за статистическите данни, за полио, за загинали лица, дори в Ливан. И ми казват, че не разполагат с време за да водят статистика. Намирам това за ужасно, защото виждаме, че зимата настъпва, както бомбите, а понякога и повече от тях, зимата може да убива хора. Може да се стигне до такава хуманитарна катастрофа, че дори статистиката да бъде непонятна за нас. Затова искам да разбера дали въпреки е, хуманитарните катастрофи имаме възможност днес да събираме данни, имена, за да видим как се развиват нещата. На второ място, вие сте напълно права, като казвате, че хуманитарната помощ не е политика, не е нещо странично. Има три линии, които се очертават. Първо, а, разоръжаване от химически оръжия. С Женева 2 на политическа основа може да се постигне нещо и все още има надежда. Относно хуманитарните аспекти, дали вие, вашият екип, имате възможност днес да получите виза за Сирия и как може да работите там, има сериозни проблеми с достъпа. Откъде идват пречките? Дали от ситуацията на място, от правителството или от бунтовниците, които са различни. Има няколко бунтовнически групи, когато се пътува от едно място на други, се налага да се преговаря с всяка от тези групи. Това е въпроса. И последният ми въпрос се отнася също до зимата. Що се отнася до финансирането, с което разполагате, в каква степен бихте могли да отговорите на нуждите? Ние вече сме обсъждали въпроса на кои семейства може да се помогне, на кои не може да се помага от тук нататък, защото няма достатъчно средства за тях. И виждаме дори боричкания между отделните семейства в рамките на беженските лагери относно това на кого се помага и не. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря на комисар Георгиева за нейните усилия и за това, че очерта а, ситуацията в съответните държави, каквато е. Европейския съюз е основният донор на средства, що се отнася до хуманитарната помощ. Какво става обаче с Катар, с ам, другите арабски държави? Какво става с техния принос да облегчат ситуацията на бедстващите? Смятате ли, че новите отношения между Обединеното кралство и Русия ам, и тяхното сътрудничество а, по Женевското споразумение с Иран и унищожаване на химическите оръжия в Сирия. Смятате ли, че а, Женевската конференция а, по въпросите за Сирия ще отбележи напредък? И смятате ли, че това ще а, облегчи достъпа на хуманитарна помощ а, до Сирия, така че да се помогне на хората, които бедстват? Става въпрос а, дали може да се постигне много с хуманитарната помощ, а не да се говори само за а, Женевската конференция. Следващия оратор. Благодаря, госпожо комисар, за. А, вашето подробно експозе, както винаги. Може ли да кажете по ваше мнение каква е най-голямата пречка да се приеме резолюция на съвета на сигурност на ОНЕ, свързана с предоставянето на хуманитарна помощ и по-скоро осигуряване на достъп на хуманитарна помощ и осигуряване на достъп на хуманитарни ам, сътрудници в Сирия, затова за осигури тяхната сигурност на място относно хуманитарния фронт. Очаквате ли някакви нови развития в Сирия? Председателят говори без микрофон. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Този принцип in but out, това е принцип, който високо оценявам, но като слушам колегите и имам предвид моите въпроси, смятам, че това е един много труден подход и не можем да се спрем само пред това как да подобрим хуманитарната помощ, но трябва да се придържаме към този така важен подход, а именно хуманитарната помощ да не придобива политически облик, да се прави каквото е възможно да се помогне на хората на място. Вие казахте, че сте посетили наскоро бежанци от Сирия, които са в България. Може ли а, малко да обясните за това по какъв начин Европейския съюз се справя с бежанците от Сирия, сирийци, които са подслонени в съседни страни и сирийци, които стигат до страни от Европейския съюз. Има много хора, които живеят при много тежки условия. Виждаме, че се увеличава и броя на палестински сирийци, които се опитват да си пробият път до, до Европа. Относно Централно Африканската република. Вие казвате, казахте, че виждате две възможности да се подобри ситуацията и а, работите срещу тези избирателни аномалии. Е, тези аномалии доведоха до тази непоносима ситуация в страната. Селека навлезе в столицата, там бяха централноафриканските сили, които бяха изненадани и не можаха да си свършат работата за, това, за тази, за която бяха ам, позиционирани там. Страната е заобиколена от бойни полета. Приключвам, като кажа, че Дали ще може през 2015 да бъдат проведени избори? Надявам се, че ще е възможно. Отново без микрофон. Господин председател, мисля, че моментът е много важен. Преди Чарлз стана говоря. Много ви благодаря, господин председател. Имам простичък въпрос. Винаги, когато обсъждаме подобни теми, аз казвам, че ние плащаме за Европейския съюз без непременно да участваме. Да, предоставяме хуманитарна помощ, но колко още ще я предоставяме, колко дълго ще я предоставяме, без да казваме на участниците в конфликтите, вижте, трябва да спрете, иначе няма да изпращаме пари. Честно ви казвам, вече ми е дошло до гуша. Вярно е, че трябва да плащаме, но нека има някаква ответност. Ако няма промяна в поведението, да не се пращат пари. Госпожа Жули. Искам да ви благодаря, госпожо Георгиева, за това, което казахте и също така да ви попитам. Какво бихте казали за държавите членки, които се отклоняват от собствените ни директиви за бежанците и отварянето на границите? Какво мислите за Франция, която прие само 500 сирийци или Норвегия с 500? Германия, Швеция на този фон правят обратното. 6000 до 10 000. Ето, не нарушаваме ли собствените си директиви? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora comisaria. Yo Господин Фиса ела, благодаря ви, господин председател. Аз също искам да обърна внимание на сирийските бежанци. Те са напуснали страната си и от това, което чувам, оставам с впечатлението, че останалите държави не ги приемат с голяма охота. Палестина, Израел, Египет не ги желаят. В Европа пък трудно им се дава бежански статут, защото при тях положението е малко по-различно. Като че ли стигаме до една ситуация по-лоша и от палестинската – благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. А, искам да поздравя госпожа Георгиева за а, обясненията и за а, нейното експозе, което дава изключителна яснота върху проблемите, които а, поставят сирийската криза и кризите в а, Северна Африка. А, изключително сложен и, и много комплексен въпрос. От една страна хуманитарната помощ за Сирия и за страните, за хората в Сирия. Аз обаче бих искала да концентрирам и да акцентирам върху другата, другите две страни на този въпрос за бежанците защото а, трябва да си, да си обясним и трябва да попитаме как Европейския съюз а, координира своите усилия към бежанците, по пътя им към другите съседни страни, по пътя им към Европа, прогонени от Сирия, прогонени от Северна Африка. Те също се нуждаят от хуманитарна помощ. Как да им помогнем, как да съхраним живота, здравето, образованието на децата, вие изнесохте много факти. На второ място, как да помогнем на държавите, които приемат тези бежанци, които не са директни съседи, но тъй или иначе са засегнати от бежанските вълни? Не е тайна, че там има изключително много въпроси, изключително много проблеми от всякакъв характер, включително и от сигурността за населението и за границите на Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда наистина много кратък този път. На 22 януари, госпожо Георгиева, ще има делегация на комисията Либе, която включва депутати от няколко политически семейства и намеренията са да се запознаем на място с обстановката от двете страни на българо-турската граница, в центровете за бежанци, както и в местата за задържане. Какво бихте ни препоръчали да бъде в центъра на нашето внимание? И вторият ми въпрос е свързан с вашите две последни думи от експозето ви за меката сила, soft power. Възможно ли е с убедителните вече примери на политиката на мека сила да подтикнем тези субекти, в чието ръце е твърдата сила, също да направят принос в момента. Те някак си се оттеглиха. Субектите на твърдата сила са не само в Съединените щати, в Европейския съюз, но също така Китай и Русия. Как да ги запознаем с размерите на драмата, която протича в тези райони, за да ги накараме да използват своята твърда сила за регулиране на този конфликт. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Сирия наистина е в много трагично положение, що се отнася до правата на човека. Говори се за снайпери, които нарочно се целят в деца, които убиват. Има също твърдения, че изнасилванията се използват като военно оръжие. Така че всичко е много потискащо ролята на Русия и на Китай и поведението им в съвета за сигурност също е жалко, защото не допринася за намирането на решения. Относно ролята на приятелски държави, включително на Турция, страна кандидатка, както и Саудитска Арабия и Катар, които предоставят военни на помощ. Вие казахте, че има дестабилизиращ ефект върху Ливан, но също има такава дестабилизация и в Ирак. Въпросът ми за християните беженци, които са дошли от Ирак преди много години и са се заселили в Сирия. Сега те отново са под заплаха да бъдат подложени на насилие от страна на екстремистски групи. И така, какво може да се направи, за да се разобедят страните, които назовах, да, предоставят оръжия на тези групи? Господин Ластра, благодаря, госпожо комисар, за вашето изложение. Искам да споделя нещо свързано с малолетните лица. Говорим за 11400 лица под 18 годишна възраст, които умират от последиците от войната. Около 400 са убити. Това са конкретни факти и се питам какви мерки се предприемат, за да бъдат защитени малолетните лица. Вие говорихте за съвместни действия с УНИЦЕФ. Бихте ли казали нещо за резултатите от тези съвместни действия? Относно контрол от страна на сирийското правителство върху един от пътищата за доставки от Дамаск до Хомс. Можете ли да потвърдите каква е ситуацията там и каква е ролята на Европейския съюз. Относно Централно-Африканската република, поздравяваме ви за казаното, за вашата намеса в тази криза, която не получава достатъчно внимание в печата в нашите страни. Какви действия са планирани, за да се възстанови държавността? Ние работим за подобряване на информалността относно положението. Работим с ОНЕ, с Световната банка, но считам, че това не е достатъчно. Въпреки трудностите, може да разчитате на нас. Надяваме се, че ще могат да постигнат и положителни резултати в скоро време. Господин Хауит, благодаря, ще бъда кратък относно донорите от страна на а, арабските държави. Как, с какви лостове разполагаме и какво можем, какви лостове можем да използваме на базата на средствата, които осигуряваме, когато се сравняваме с другите донори. Имаше наскоро важна средства, среща, какви други форуми са предвидени Относно хуманитарния достъп, чух това, което казахте за резолюциите, но знаем какво е разминаването между резолюциите и защитата на хуманитарните работници на място, как работи всичко това на място, какво считате, че е необходимо, за да се гарантира по-добър достъп. Като един от колегите, който беше който се изказа преди мен. Аз също се срещнах с един палестински беженец и за това също съм безпокоен за тяхното съществуване и безопасност в беженските лагери. Като колегата Кайзер, читам, че е важно да разберем откъде идват заплахите за Сирия. Надявам се, че ще можете да коментирате всичко това. Благодаря. Комисар Георгиева, благодаря ви за поставените въпроси, за направените коментари и най-вече за това, че показахте степен на ангажираност, която е, е необходима предвид на драматичното положение в Сирия както и предвид на проблемите в Централно-Африканската република, която се намира в центъра на Африка в един нестабилен регион. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси, като ги обединя и колегата ми до мен ще следи да не пропусна някой. Няма да отговарям на въпросите един по един, защото има връзка между въпросите, а не разполагаме с достатъчно време. На първо място по въпроса за това какво ни е известно за събитията в Сирия. No, no, no, no. no. Коментар извън микрофона от залата. Perhaps it, it is being picked up by my, my mic. А може би има допълнително включен микрофон на господин Хауит. So, first on what is, what... И така, първо какво знаем за ситуацията вътре в Сирия, доколко добри са данните, статистиката, с която разполагаме, какво можем да направим за най-силно засегнатите слоеве от населението. За съжаление, липсата на достъп в Сирия означава, че информацията, която събираме, не е цялостна и точна. Ние знаем със сигурност, например, е, че има 18 случая на детски паралич, но не знаем дали ще има повече такива, които не са съобщени, тъй като населението се намира в зони, където има ограничен достъп поради бойни действия. Ние се опитваме да използваме един механизъм за координация, между основните организации, които осигуряват помощ вътре в Сирия и в околните страни, за да получим максимално точна картина за рисковите групи от населението, какви са тези рискове и колко помощ достига до кого и по какви канали. Обединеното кралство и Европейския съюз, Европейската комисия обединяваме основните партньори за по-системно събиране на информация относно проблемите и стъпките, които се предприемат за решаването им. Срещата, на която ще бъда домакин на 18 декември, която ще бъде последвана от изслушване в парламента с участието на основни ръководители на хуманитарни организации, ще бъде посветена именно на тази тема. Разбира се, ние сме особено обезпокоени относно рисковете, които засягат най-уязвимите лица и могат да се разпространят в региона, например като епидемия от детски паралич или някои други заболявания. Системата на здравеопазване в Сирия в момента е унищожена. За да придобиете известна представа, само ще спомена, че нямаме система на здравеопазване, която беше страна с средни доходи, с сравнително добре, добро здравеопазване. 15 000 лекари са напуснали Сирия. Множество от линейките са унищожени. Поне две трети от здравните заведения в различна степен са разрушени, някои почти изцяло не функционират. И ако хуманитарната общност не осигурява здравни грижи, такива грижи ще бъдат сведени до минимум. Има и други епидемии, най-видимата от които е детския паралич, но има също шарка, също диария сред децата, защото няма химикали за обработка на питейната вода. Относно това какво правим за децата, партньорството, което имаме с УНИЦЕФ, доведе до дефинирането на четири блока за действия, насочени към децата. Те са много детайлни, те са по-страни, Сирия, както и съседните на нея държави. Четирите категории са осигуряване на помощ за децата, целево, най-вече вакцини, вакцинации, също въпросите за храненето, защита на децата, вътре в Сирия, както и в околните страни, да имаме мерки да защитаваме децата от насилие и да предпазваме младите момичета от проституция или от ранни бракове, или пък да бъдат използвани за работа на ранен етап на трето място, осигуряване на достъп до образование. Това е изключително важно за децата вътре в Сирия, както и в съседните държави. И на четвърто място, младите хора от Сирия, от които ще се очаква, когато всичко това приключи, да възстановят Сирия да не се допусне тяхната радикализация. И особено в първите три области, които споменах, сме предвидели мерки и сме изчислили, че ще са необходими 1 милиард евро за следващите 18 месеца. Също гледаме кой какво може да направи, как можем да ангажираме различните организации. Искам да премина сега към втория блок въпроси, а именно набирането на средства и споделянето на отговорността. Това, което правим от страна на Европа са две неща. Първо, ние даваме личен пример и използваме този пример, за да наложим а, и на другите да свършат своята част от работата. Аз а, и видимо, и по-дискретно работя, за да се достигне, да се обърне внимание на страните от Персийския залив, на Китай, на Русия, да се ангажират по-голяма степен в подпомагане на Сирия и на съседните държави. Понякога имаме успех, понякога по-малко имаме успех. С Ковейт имаме успешен пример. Ковейт се ангажира да направи повече и то по един прозрачен начин, чрез системата на ООН. Понякога считаме, че нашите призиви не се чуват достатъчна степен но ние ще продължим неуморно да настояваме за мобилизиране на средства, за да се отговори на потребностите в региона. Ние също водим, що се отнася не само до осигуряването на средства, но и а, относно прогнозите какво да се направи по-нататък. Ние бяхме първите, които казахме, не е достатъчно да се помага само на беженците в засегнатите страни. И тук искам да благодаря за поставения въпрос за Ирак, защото действително Ирак е засегнат. Близо 200 хиляди беженци от Сирия има сега там. Те са също засегнати и от свободното движение на оръжия в резултат от конфликта в Сирия. Ние бяхме първите, които настояхме, че трябва да се помогне на страните, които са най-силно засегнати от този конфликт. Ние мобилизираме от бюджета за съседство доста средства. Освен това, оказваме натиск върху Световната банка, върху Международния валутен фонд да поемат също отговорност, да се ангажират с тази част на света и забелязваме, че подобен натиск дава резултати. И тъй като говоря за ефекта върху съседните държави, нека да отговоря на двамата български депутати, както и на други, които поставиха въпроса за ефекта на тази криза върху Европа. Какво означава от гледна точка на беженските потоки, рисковете и какъв да бъде отговора. Към момента беженския поток към Европа от Сирия е относително малък в сравнение с а, размера на беженците от тази страна. 55 хиляди са сирийците в Европа, докато съседните на Сирия държави има 2,3 милиона. Но тенденцията, която наблюдаваме, и позволете ми да го кажа съвсем откровено, когато инвестираме, за да помогнем на хората в Сирия, да помогнем на съседните на Сирия държави, ние инвестираме също в намаляването на риска от бежанци потоци към Европа. Това е факт но има хора, които идват сега в Европа и ние забелязваме, че различни европейски страни имат различни подходи относно търсещите обежища. Някои страни са много по-отворени. Вие споменахте Швеция, но също и Германия. Освен тези, които са приели открито, те също са приели около 40 000 сирийци, които а, идват а, за да се съберат с семействата си или по други причини. Има разлика в подхода на страните спрямо търсещите убежище, спрямо беженците. Аз силно вярвам, че този въпрос трябва да бъде решен, но това не е в моя ресор, а в ресора на комисаря Малстрюм. Това е въпрос, който трябва да се решава от съвета по на съвета по правосъдието. Тази а, криза не мога да кажа, че няма да доведе до увеличаване на беженския поток към Европа от Сирия, защото положението в съседните страни е толкова а, драматична, както каза госпожа Кайзер, че положението на бежанците в тези съседни страни се влушават. Това са ужасяващи условия за някои от беженците. И така какво се прави? Ако вие се намирате на мястото на една майка, чието деца са застрашени от риска да умрат, какво ще правите? Вие ще търсите а, място, където да ги да гарантирате тяхната безопасност. За това Европейския парламент трябва да продължи своята ангажираност по тези проблеми, да има един по-хармонизиран подход спрямо беженците в Европа. Ще ви приведа една цифра. Миналата година е имало 100 000 беженци в Европа, които са получили обежище. И това е значителна бройка. Около 60% от тях са отишли в пет държави Германия, Швеция, Франция, Обединеното кралство и Белгия са другите. И много-много малък процент от тях са отишли в страни, където няма традиции, където не се работи по тези въпроси. Очевидно е, както каза и госпожа Любчева в поставени от нея въпрос, че трябва да има повече координация на усилията в Европа предвид на кризата, която ще продължи още известно време. Как да се помогне на държавите, които приемат беженци? Европа разполага с инструменти чрез техническа помощ, финансови средства, по-добро опазване на границите. В България се прилага всичко това. Най-добрият начин да се помогне на държавите, които приемат бежанци, е да имаме една обща политика, общ подход в Европа, който да позволява по-равномерно разпределяне на тежестта, повече европейска солидарност. Това е много трудна тема, като се има предвид, че в много от нашите държави след 5 години на економическа криза има увеличаване на безработицата. Има повече враждебност към беженците. Има повече ксенофобия в Европа. Това е факт. И как да имаме една обща политика при тази обстановка не е толкова лесен въпрос, но рано или късно трябва да намерим решение. Аз мога твърдо да заявя, че времето за действие е сега. Не трябва да оставаме неподготвени. Има работна група, която работи по тези проблеми след кризата в бивша Югославия. Ние разработихме план за случаи, когато има масови беженски потоци и следва да използваме придобития опит. Аз се гордея с това, че съм европейка и искам да кажа, че понякога се оставяме други да ни представят и то в лоша светлина. Европа по-отворена за приемането на беженци, отколкото който и да било друг континент сред индустриализираните държави. Беженците, между 80-90% от беженците отиват и от една бедна страна към друга бедна страна, която е тяхен съсед. От останалите 10-20%, 72% идват в Европа. 65% идват в Европейския съюз. И когато говорят за крепостта Европа, аз считам, че това не е справедливо и не е справедливо представене на нас, европейците. Аз считам, че Европа не е толкова лоша, колкото понякога е, я представят друг аспект, свързан с бежанците и нека да попитам господин Илчев. На 22 януари, когато отидете на границата на България с Турция, е важно да видите как двете държави могат да си сътрудничат по този въпрос, защото проблемът е общ и какво може да бъде направено за да бъдат очертани трите категории хора, които преминават границата. хората, на които трябва да се помогне, които са истинските беженци. Втората група са економически мигранти. Те не бягат от войната. Затова задълженията към тях не са такива, каквито към другите. Към тях няма задължения. И има и малка група, която може да представлява опасност за сигурността как можем да обхванем тези три категории, да се подходи по, към тях по правилния начин и да не се смесват тези категории, що се отнася до предприеманите мерки. Когато говорим за бежанците, нека да а, приключа с бежанците от Палестина най-уязвимата група бежанци, защото те са бежанци два пъти. Те имат много ограничени възможности. Те са останали в Сирия, където са били въвлечени в а, тези връждуващи фракции и каква възможност имате да отидат в Ливан, където имат право да а, останат, но при много лоши условия, или да се отправят към Европа. Много, а, а, в много тясно сътрудничество сме с агенцията на ОНЕ, която помага на бежанците от Палестина, но това е една от групата хора, които А, група, която е засегната много лошо. Геополитическата среда, какво ще се случи, какви са нашите очаквания от Женева 2. Как можем да накараме хората, които действат с твърда ръка, да действат по-меко. Относно Женева 2. Очевидно трябва да подходим към Женева 2 по открит начин, да окажеме съдействие на мирния процес. Но не е гарантирано, че когато отделните страни се срещнат, ще стигнат до а, мирно споразумение и ако се стигне до него, дали ще е лесно то да бъде изпълнено на практика в този контекст напредъка с Иран. Ние смятаме, че това е едно положително развитие за Сирия, защото Иран е а, много важна сила по отношение на конфликта в Сирия. Тази сила може да бъде използвана за добро и ние приветстваме такъв подход. Как ще се развият нещата, все още не се знае, трябва да видим. Относно резолюцията на съвета на сигурност, е, е, съвета за сигурност, аз много добре знам и мисля, че господин Хауит зададе този въпрос. Резолюцията сама по себе си не е нищо, ако не се приложи на практика. Ние сме а, е, решени да изпълним тази резолюция в момента има опасност от е, химически оръжия. Да, извинявайте, много въпроси бяха зададени и за това председателят казва, че трябва да напусне заседанието. Да, аз ще се опитам да се забързам. Въпросът е следния. Говорим е, за химическите оръжия като заплаха но а, не говорим по същия начин за шрапнели оръжия, които убиват невинни хора. Неправилно е да се убиват а, а, граждани, а, неправилно е и по същия начин да се използват химически оръжия. За първи път в съвременната история а, съвета, на, съвета за сигурност не е заклеймил насилието упражнявано върху ам, хуманитарни помощници. Трябва да се окаже на, на, ам, натиск върху страните от конфликта. Какво означава да има повече достъп, по-голям достъп? Ами да се дадат виза, да се дадат визи на хуманитарните работници сега има малък напредък в последно време, но той е недостатъчен. Страните на конфликта трябва да позволят навлизането на хуманитарни конвои, трябва да, да се а, зачитат тези маршрути, по които минава хуманитарната помощ. Трябва да е ясно, че когато се убиват бременни жени и деца, това е неприемливо. Трябва да има последици. Сега прави много малко по отношение на хуманитарната помощ и по отношение на нашето застъпничество за предоставяне на хуманитарна помощ. Трябва да се промени динамиката сред членовете на съвета за сигурност по отношение на сирийската криза, но да видим какви ще бъдат развитията в Женева, когато започне Женева Две. Нещо друго, дали пропуснах за Сирия? Ами сега да премина към Централно-Африканската република. Какво ми а, дава надежда по отношение на Централно-Африканската република? Нека да ви кажа две неща. Говорим за една относително малка държава, която все още не, не е достигнала до този голям религиозен сблъсък. Ако има миротворци на място, те ще умиротворят населението. Къде са те днес? Условията са много е, различни. А, там, където няма миротворци. Трябва да се направи нещо и то сега. На второ място нещо, което ми дава надежда. Да. Ам, региона е доста ам, динамичен. Чат, Северноафриканската република. Те са готови да помогнат, както и други африкански държави, които са обезпокоени за бъдещето на Централноафриканската република и с това тя да не се превърне във втората Сомалия. Има дискусия в Нью Йорк за Централно Африканската република. Много е сериозна ситуацията и много африкански държави, Конго, като Конго и Чад, се отнасят сериозно към този проблем и искат да допринесат за стабилизиране на региона. Ако ги оставим сами, те ще са в беда. Но ако международната общност се ангажира, ще ам, имаме такъв обрат, какъвто имаме в Мали. Няма да е просто, няма а, за един ден да дойде мира и да се установи завинаги, но а, това, което се, се случва на 15 януари, не е фантазия. ако миротворците бъдат там на място, ще се постигне обрат. За добро и за лошо няма нищо там. Нищо не се а, случва. Но в традициите на този регион дълбоко са заложени сблъсъците между мусулмани и християни. Това не е армия от стотици хиляди души, това са около 20 хиляди души. Това Това е за Централно Африканската република. Благодаря ви за това, че останахте да ме изслушате и благодаря, че проявихте толерантност към мен. 27 минути и 25 секунди вече се изказвам, но това са въпроси, които заслужават нашето внимание. Благодаря ви. Мерси, мадам Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, е, госпожо комисар, благодаря, че дойдохте, за да споделите това, което знаете, това, което е вашата визия, което ви притеснява. Можете да разчитате на нас в Европейския парламент. Ние няма да оставим тази тема така. Ще търсим решение и ще продължаваме да полагаме усилия, да търсим изход. Трябва да кажа, че картината, която обрисувахте за Сирия и за Централно Африканската република е много обезпокоителна. Благодаря ви много, благодаря ви колеги, желая ви приятна вечер.